ако сте съгласни, искам да ви кажа само като съобщение на председателя, че имаме много точки в дневния ред. Трябва да се съсредоточим върху тях и трябва да ви помоля да бъдете кратки в своите изказвания. Първа точка от дневния ред, трета точка, междинен преглед на европейските програми за спътникова навигация. Докладчик е господин Ремек трябва в и половина да свършим с него. Господин Ремек, вие имате думата като първи говоривш. Да знаете, засичам времето. До, е, по е, оправду дълге добие. Благодаря, господин председател. След изминалото доста време, вече стигаме до момента, в който проектът докладът е на лице Надявам се, че това е последното закъснение, което допускаме по този въпрос, както и в цялостния проект Галилео. Бих искал да благодаря на редица колеги, които работиха по този доклад, както и на секретарията и председателя на комисията, господин Рой, за неговата подкрепа и съдействие. По същия начин искам да благодаря на хората, с които работихме от комисията. A také kvůli omezenému часу, а eh, rozsahu тери про návrh справи, eh, samotný. Тъй като имаме много малко време, бих искал да посоча, че разбира се, проекта доклада съдържа само част от това, което аз и колегите искахме да кажем по този въпрос – да се надяваме, че ще имаме много градивни коментари и предложения за допълнения и в крайна сметка докладът ще отрази консенсуса на настоящия комисия. Искам да напомня няколко факта, свързани с цялостния проект. Решението за изграждане на системата Галилео се основаваше на две причини. Първо, осигуряване на независимост на Европейския съюз, както и осигуряване на значителен дял от пазара с най-високи технологии. Всички ние знаем, че финансовата ситуация на този проект не е съвършена. Европейската комисия казва, че по сегашния бюджет само 18 сателите ще могат да бъдат е, пуснати, за да може изцяло обаче да се използва потенциала на проекта Галилео. Трябва да се стремим да постигнем цялата, целият противен капацитет на системата. Трябва също да разберем, че надхвърлянето на бюджета понякога е необходимо и трябва да се осигури възвръщаемост на инвестицията. този контекст трябва да преценим как да подготвим процедурите за осъществяване на такъв голям и скъп инфраструктурен проект, за да избегнем сблъскването с тези проблеми отново и отново в бъдеще. Това е всичко, което исках да кажа на този етап. Благодаря. Äh, Благодаря на докладчика. Госпожа Брезина има думата. Благодаря за слово. Е, е, Благодаря, господин председател. След като се запознах с проекта доклада, смятам, че той е изготвен по един много професионален начин. Съдържа много полезни факти и много кратко, но задълбочено обобщава основните моменти, които трябва да обмислим и въпросите, които трябва да разрешим. Проекто докладът не прави опит да избегне някои съмнения, свързани с функционирането на системата след 2014 година. Споменава се, например, въпросът за оперативните, експлуатационните разходи – и също така признава, че в областта на такива висши технологии понякога пътят е по-важен, отколкото цялостната цел. Защото ние искаме да постигнем не само система, а и процес, който обхваща всички тези технологии, и последиците, които ще имат те за нашата економика. Може да имаме някои съмнения относно управлението на проекта. Няма, например, господин Галилео, който да бъде ръководителят, управляващ целият проект, но това касае всички големи европейски инфраструктурни проекти. Госпожа Хол. Благодаря. Много благодаря за доклада на господин Ремек. До голяма степен съм съгласна с това, което казва той в точка трета за повишаване на прозрачността. Мисля, че настоящото положение не е толкова удовлетворително. Комисията казва, че 1,9 милиарда са необходими, но ние нямаме достатъчно информация как се е стигнало до това число. И смятам, че някои предположения просто трябва да бъдат представени и да се знае по какъв начин се стига до това число, с което да се съгласят и парламента, и съвета, и комисията. Сега излиза, че просто някакси случайно се стигна до него. Освен това, необходимо е наистина недостига да се допълни от рамковата програма, който ще бъде за сметка на изследването и развойната дейност, които са от съществено значение за Европейския съюз и за иновациите по отношение на ефективността, свързана с разходите. Ако търсим начините, по които можем да си позволим системата Галилео, бих предпочела да разгледаме някои от услугите, които се очаква да предложи системата. Най-вече услугите, свързани с спасяване на живот. Доста е противоречиво това твърдение, защото това е една от услугите, които се изискват от тази цялостна система Галилео, но на практика до голяма степен дублира това, което ще предлага ЕГНОС от сряда. Услуги, които почти вече са започнали да функционират по отношение безопасното кацане на самолети. Така че не, не съм съвсем сигурен дали този аспект, свързан с безопасността на живота в системата Галилео е необходима, дали не може той да бъде преразгледан, за да се намалят разходите по Галилео. От друга страна съм съгласна, че трябва да внимаваме и да не правим съкрещения без да мислим за последиците. Притеснена съм до някъде, че не се отделя достатъчно внимание на факта, че много голяма е опасността от всякакви такива глобални системи, не само по отношение на Галилео. И експертите да казват, че все повече ще бъдат и слънчевите изригвания. Мисля, че е необходимо наистина да се помисли повече дали се отчита потенциалната увреждане на сателитите и да се помисли за броя, които смятат да бъдат е, изстреляни. И накрая притеснена съм с това, което виждаме, че става в Китай по отношение на радиочастотния сектор, спектър, който се използва в момента от е, китайците и не е освободен от тях. Много често се казва, че продължават преговорите, но мисля, че в даден момент трябва да приемем, че китайците може да откажат да преговарят и тогава въпросът е как ще получим цялостно функционираща система Галилео, ако все пак имаме намеса от страна на китайците в някои радиочастотни спектри, които са необходими. Повтарям отново, че ни хареса много доклада на господин Ремек и с нетърпение очаквам да продължим работа заедно с него по тези въпроси. Herzlichen Dank. Kollege Weber als <clears throat> Колегата Вебер. Благодаря, господин председател. Аз също се радвам, че днес разглеждаме доклада РЕМЕК, в който се признава нуждата Европейският съюз да създаде инфраструктурата Галилео, целта на която е, е да отговори на множество оперативни нужни. 27 сателита с 3 резервни а, сателита, наземна инфраструктура. Всичко това е изключително важно а, за нас, за да може програмата Галилео да допринесе за по-голяма точност, както и непрекъснатост на услугите. Ние трябва да сме наясно в това отношение с Международната конкуренция, както каза и колежката преди мен. Сателитни навигационни системи се разработват от Китай, Индия, Русия и разбира се системата GPS на САЩ. Всичко това означа, означава, че ние трябва да ускорим разполагането на нашите сателити. В съобщението си Европейската комисия призовава да се премини към фаза на прилагане до 2019 година, но това може би ще бъде твърде късно, за това ние се обръщаме с апел към Европейската комисия да предвиди политики за намаляване на риска, както и на разходите, особено разходите, свързани с изстрелването на сателити. В текста искам да предложа изменение по точка четвърта имаме руски, руска система за изстрелване, която почти има монополно положение. Мисля, че би било по-добре Европейският съюз да може да избира няколко различни инсталации за изстрелване на сателити за да могат да бъдат е, изстрелвани е, сателити на Галилео в е, орбита чрез адаптиране Орион 5 към целите на Галилео, както са направени изследвания в Франция, разходите на използването тази система е едва 50 милиарда евро, което е нещо, което можем да си позволим финансово. Как вървят преговорите между Европейския съюз и ЕСА. Аз искам да приложа изменения в раздел 4, освен да имаме независими експерти, също да се консултираме с квалифицирани лица, представителите на, представители на индустрията. Ламбертс е следващият оратор. Искам да се спра върху два въпроса. Първият ние се опитваме сега да оценим различните възможности, които съществуват. Аз го казвам вече многократно, но все още не съм чул от Европейската комисия едно ясно изявление, в което се казва, че ако възприемем цялата система, ето такива ще са ползите. Ние вече знаем доста за разходите, но искаме да знаем какви ще бъдат допълнителните ползи, ако стоим на това място, на което се намираме сега, какви ще бъдат разходите, или ако се откажем от целия този проект. Това е опция, която нямаме, разбира се, но колко ще ни струва, ако се наложи. На основата на тази преценка можем да вземем разумно решение. Дадените тук числа и факти трябва да бъдат на наше разположение възможно най-скоро. Липсва яснота за военното приложение на Галилео. Позволете ми да кажа следното. Не искам да кажа, че не е етично или неприемливо да има военно приложение за такава система. Знаете, че GPS от самото начало е военен проект, така че това не е проблем. Но ако ние бъдем изправени пред програма, която е, има изключително високи разходи и която има съществено военно приложение, аз не мога да разбера защо разходите от тази програма трябва да бъдат поети от граждански орган, а именно от Европейската комисия. Трябва да бъдем наясно. Ако това, което прави Галилео толкова специфичен проект, е необходимо най-вече за военни цели, тогава съвсем логично е военният бюджет да даде значителен принос за тази система. Ако това не е така, тогава трябва да получим доказателства които да ни убедят. Но всичко това е поставено под някаква сянка и бихме искали да получим по-голяма яснота, за да разберем фактите и аргументите. Това, което действително не е приемливо, е да имаме система, която е необходима предимно за военни цели, в която военния бюджет не внася нищо. Разбира се, ние можем да искаме Галилео да се използва за демонстрация на независимостта на Европа. Подобен символ е твърде скъпоструваща и дори във военно изражение. Защо ни е необходима тази система, ако можем да използваме сигнали на съществуващи вече системи, като GPS? Това би означавало, че трябва да разгледаме два варианта. Като европейци да имаме една операция, която не се подкрепя или на която САЩ се противопоставя. Но това беше, да, е, такъв е, вариант имаше за последно през 56-та година. Колко вероятен е подобен сценарий? Много по-малко вероятно е дори да преминем към операция против САЩ. Никой от тези сценарии не е реалистичен, за това трябва да обмислим добре дали подобен символ си струва парите. И основният дебат, който трябва да проведем за тези 30 или колко милиарда евро, тези 30 милиарда могат да се използват и за по-достойни цели. Като зелени, група на зелените, ние все още нямаме всички елементи на масата и разчитаме на вас. Благодаря. Като представител на комисията ще дам думата на следващия говориш. Благодаря, господин председател, дами и господа. Най-добре трябва да извиня господин Пурв. Аз го замествам. Аз разбирам този дебат като дебат между вас и комисията. За това ще се съсредоточа върху най-главното. Благодаря на господин Ремек за чудесния доклад и благодаря на всички, които са работили с него. На второ място трябва да се извиним за това, че ние Позакъсняхме малко с междиния преглед. Е, много съжалявам, че господин Ремек трябваше да чака прекалено дълго нашето становещо. Ние не успяхме да си спазим сроковете. По съдържанието. Няма да се спирам на подробностите, които бяха засегнати. Може би само на въпросите, които засягаха комисията, а именно разходите, засягащи 1,9 милиарда евро, необходими за довършването на системата. Тази информация може да я предоставим, но трябва да помислим за рамките, в които тази информация може да бъде предоставена. А, може би до края на март или в друга рамка защото тази информация има пазарна стойност, особено по отношение на бизнеса, които е, на бизнесите, на индустриите, на промишлеността, на предприятията, които са, участват в е, този проект. Ние не искаме да се получи впечатлението, че не искаме да ви предоставим тази предо... информация. Ние обаче искаме тази информация да бъде използвана правилно. Трябва просто да помислим за рамките, в които може да предоставим тази информация. На второ място с госпожа Хол, която говори за животоспасяващите дейности. От една страна става дума за това, че това е концепция, която е, има нужда от повече наземни инстанции. Мислим за това тази дейност да бъде преформулирана в една а, система, която да е да оперира и с GPS системата на, на американците. Това ще бъде особено плодотворно за авиацията. Е, така че е, мога да прикажа, че, ни, че са необходими по-нататъчни изследвания по отношение на инфраструктурата и на възможността да спестим средства в точно този аспект. На последно място, може би да отговори на господин Ламберт, кои са предимствата и недостатъците на една цялостна система, съотнесено с една частична система. Доклада не казва много по това. По този въпрос има вътрешни становища и изчисления, които сочат, че една система от 18 сателита, т.е. без комбинация с GPS, е, хоризонталната съвместимост ще бъде от 250 метра, при 16 е, сателита това ще са 17 метра, сведени е, дори до 6 метра, а пък 30 сателита ще дадат една функционалност от 3 метра. Но, както казах, трябва да се консултираме с съответните експерти от Космическата агенция. Трябва да видим и кои са нашите цели, които искаме да преследваме. Дали трябва да е, създадем една система от 27 сателита или пък е, една частична система. Сега по отношение на разходите и на спонсорирането от военния сектор, знаете, имаме едно предложение, е, в което казваме, че е, ние не искаме да задаваме ползването, а предоставяме решението на този въпрос на държавите членки. Тоест, за какви цели ще бъде използвана системата, може да бъде например за военни цели, за цели на полицията или за хуманитарни цели. Е, държавите членки трябва да решат. Но Може би потребителите на тези сигнали няма да се намират във всяка държава членка, а така или иначе потреблението ще трябва да се заплаща. От е, е, Смятаме, че рамката на регламент 683 ще бъде прекрачена, защото това трябва да е една система, която ще отговаря главно на граждански цели. Това е една основна разлика с, с, по отношение на други международни системи. И така мога да кажа, че ако възникнат допълнителни въпроси, ние с удоволствие ще им отговорим. Благодаря на докладчика. Благодаря. Председателят благодаря. Е, господин Ремек, искате ли да кажете в заключение нещо. Е, е, Благодаря. Благодаря на представителя на Европейската комисия. Като се има предвид, че сме ограничени във времето, нямаме възможност да обсъдим всички коментари, които бяха направени тук от колегите, но аз ще ги имам предвид, когато включваме предложените изменения заедно с докладчиците в сянка и ще представим усъвременен доклад пред комисията. Аз съм подготвил също и изложение на мотивите, в което се съдържа много полезна информация. Там се казва, че ЕГНОС не е напълно независима система, защото получава сигнали от други сателитни системи. Относно военното приложение, нещо, което вероятно не е добре известно, но в а, област, която аз имам 30 годишен опит, е, че в крайна сметка, всяка система може да бъде използвана за военни цели. без това да се дефинира първоначално. Имаме железопътен транспорт, сателити и прочие, така че всичко може да се използва за военни цели, стига правителството да даде съгласието си за това. Тук няма нищо изключително. Благодаря. Искам само да кажа, че крайни срок за измененията е 10 март, 12 часа. А сега, с ваше съгласие, преминаваме към четвърта точка, а именно отново разисквания по въпроса за радиочастотния сектор. Господин Хакмарк е докладчик. Имате думата. Um, Благодаря, господин председател. Мисля, че в днешно време всички ние веждаме ефекта и величината на мобилния интернет и мобилните връзки. Виждаме това в е, страни като Тунис, Египет и Либия. Това е всъщност е, знак на влиянието, което имат съвременните информационни технологии върху обществата и економиките. И това е нещо, което не е в е, начален етап, защото все повече виждаме резултатите от него. Мобилният интернет и широко ленти охват е, и услугите са е, от огромно значение, защото дават и основа на нови услуги и промяна на економиката. Виждаме как се променя и европейската и американската економика. Виждаме също и как променя логиката на световната економика. Господин председател, аз имам много скромна цел. Искам Европа да бъде най-добра в този процес, защото виждаме от какво решаващо значение да бъдеш в водеща позиция при използването на мобилния интернет и широколентовите услуги, както и всички услуги, които са свързани с тази технология. От решаващо значение за гражданите на Европа решаващо за развитието на културата в Европа, решаващо е за развитието на новинарските и медийни услуги в Европа, както и за европейската економика. Надали има други въпроси, които са толкова важни, за да може европейския вътрешен пазар да се превърне в реалност, като възможност за постигане на един цифров вътрешен пазар – и благодарение на това да се преодолеят всички препятствия пред европейската економика. Когато за последен път обсъждахме този въпрос, подчертах факта, че нито САЩ, нито Китай са най-големите економики на света. Европа и Европейския съюз е най-голямата економика, но САЩ и Китай имат най-големите пазари. Гарантирайки е, водещата си позиция при използването на модерните информационни технологии, ние можем да направим европейския вътрешен пазар най-големия света и най-динамичния света. И за това казвам, че трябва да имаме високи амбиции. Представих своя проект от доклад. Всички вие се запознахте с него, но имах възможности да го обсъдя с докладчиците в сянка. И искам да подчертая, господин председател, че според мен възможностите за предприемане на крачки напред са достатъчно добри. Госпожа Треотман подчерта колко важно е да постигнем по-висока ефективност и да знаем как да използваме радиочастотния спектър. Подчертани бяха някои затруднения в някои страни, не само в е, Обединеното кралство по отношение на 700-те МГц, господин Ламберц посочи, че ние трябва да гарантираме най-добър капацитет при най-висока скорост. Тези три изказвания са свързани с процеса на целият телеком пакет, с който можем да гарантираме предприемането на важни стъпки, за да бъдем най-добри. Защото не виждам никакво противоречие в тези три измерения или в тези три перспективи. Аз съм определил целевите равнища в своя доклад. До 2015 година трябва да сме обезпечили 1200 МГц за използване на мобилните услуги. Като цяло, това подчертава и международната телеком общност но според тях трябва да го постигнем до 2020, според мен до 2015, за да можем по този начин да, да бъдем във водеща позиция, не на второ или на трето място. В своя доклад подчертавам също и потребността да ускорим процеса и на първо място да освободим лентата на 800 МГц. Придържа се към срока, определен от комисията 2013 година. Зная, че някои държави членки имат някои държави членки имат повече проблеми от други, но смятам, че е важно ние да поддържаме темпото, да гарантираме възможно най-скоро да започнем да подготвим координирано или хармонизирано използване на частотите. Това е от решаващо значение за нашата възможност да бъдем във водеща позиция в тези развития. Още веднъж обаче искам да подчертая един момент. Говорейки за водеща позиция, това никак не е нереалистично, защото през 90-те години Европа беше водеща. Поради много доброто стабилно дерегулиране на телеком пазара, както и хармонизирането на стандарта GSM. А сега изгубихме тази водеща позиция, трябва отново да си я върнем. Затова поставям тази цел от 1200 МГц, но трябва да продължим с тези 800 МГц, както предлага комисията. Но за да постигнем обаче тези цели, трябва наистина да ускорим освобождаването на 0,5 до 2,3 ГГц като частотна лента, защото това ще ни даде възможност да осигурим и капацитета и възможностите за високо, високоскоростни мобилни услуги. Предлагам също да разпределим и използваме лентата от 5 ГГц за нелицензираните общите услуги, като по този начин всички местни услуги да, да имат гарантирана възможност за използването на 5 ГГц. И накрая предлагам също така да се направи една инвентаризация от 300 МГц до 600 МГц в началото, като тази, тази този подход да обхване и 700 МГц. Затова искам от комисията всъщност да направи един допълнителен преглед и да провери какво друго трябва да се направи по отношение на 700 МГц. Много добре разбирам проблемите и деликатността на работа в тази част на спектъра. Затова само предлагам да се направи един преглед и да поискаме от комисията, когато е необходимо да предприеме правилните действия. С това, господин председател, ние повишаваме амбициите по отношение на европейската политика по отношение на спектър. но също така и полагаме основите, на които телеком операторите и цялата европейска индустрия да бъде първа по отношение на всичките приложения на новите услуги, които наистина ще бъдат от решаващо значение за бъдещия пазар. Същевременно полагаме основите тук да включим и търговски услуги и култура в новите приложения. И също време с едно дългосрочно планиране гарантираме, че излъчването може да продължи при едни добри, сигурни правила и допълнителните разходи, които да бъдат добавени от тръжните услуги, които ще бъдат добавени в бъдеще. Господин председател, предоставил съм своя доклад. Вече получих много конструктивни предложения от докладчиците в е, Сянка и очаквам с нетърпение измененията. Благодаря. Сега имаме възможност за изказвания. Госпожа Траутман, моля бъдете кратки. Oui, merci Monsieur le, le Président. Pour aller à, à l'essentiel, il me semble. Благодаря, госпожо, господин председател. Ще премина направо към съдържанието. Не би трябвало да объркваме нещата. Качественият дебат се ограничава не само върху 700-те мегахерца. Трябва да помислим за интелигентния менеджмент на европейските частоти и то радиочестоти. Мисля, че докладчикът тук е поступил много правилно, като е взел предвид и високочастотните спектри. Понякога се говори за ограничаване върху УКВ, честотите, за да се предотвратят определени пр- проблеми, но това по принцип не се поставя под въпрос, дори когато се говори за целия спектър. Този спектър се оставя линейен. Трябва да помислим много задълбочено върху цялостната архитектура на евентуалните услуги. Става дума и за качествения менеджмент на радиочестотите. Това е една голяма цел и не бива да се поставя под въпрос за това, че е, дигиталната телевизия е най-ефикасната най-ефикасната медия, излъчвана по този начин. Трябва да помислим и за възможността за възникване на нови потребности, дори да се променят е, условията на потребление, трябва да се направи и точен анализ за евентуални честоти, които могат да отговорят на бъдещи потребления. До сега определени частоти се използва, използваха само за мобилните телефони, но в момента могат тези частоти да бъдат преразпределени. Искам да попитам комисията дали може да осветли въпроса. Сега, на второ място, за високочастотния спектър. Тук могат да се използват нови технологии 3G, може да се ограничи до 2G потребление. Ако определени оператори излъчваха само аналогово, тогава нямаше да има дивиденти. Това е един глобален подход. Не бива да изключваме 700-те херца спектъра. Трябва всичко да включим в един общ контекст, в който на международно равнище се разпределят и управляват фреквенциите. Трябват ни предложения за 5 МГц, за, за да може да видим как новите технологии, сателитните технологии и касат технологиите могат да бъдат послонени в целия този спектър. Тези възможности не се използват до момента ефективно. Съжалявам, че въпроса за миграционните разходи не е изяснен. Това са огромни инвестиции. Въпросът трябва да бъде известен. Например, когато става дума за закупуване на нови декодери, на нови телевизори, въпросът не е маловажен. Става дума за различни модалности, например, когато става дума за закупуване на лицензии, тук става дума и за инвестиции. Затова предлагам определени изменения, например при отдаването на лицензии в мобилния сектор. Тук предлагам фрекве... частотата да остане в рамките на общия регламент. Това е една точка, един въпрос, който не е осветлен достатъчно прецизно в становището на комисията. Съжалявам, че текста на комисията има определени дефицити и пропуски, когато става дума за електронната комуникация. Знаем, че има други сектори, които а, също използват мобилните технологии. Трябва да помислим, че малки честоти могат да бъдат използвани по-ефективно. Трябва да си отворим възможности за това. Уважаеми колеги и уважаеми господин докладчик, това бяха моите забележки и ще се опитам да ги артикулирам по-ясно в моите предложения за изменение. Благодаря ви. Пол Рюбих. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Хакмарк. Мисля, че тази тема може да бъде разработена по-ефикасно и това е много важна тема. С нея трябва да се занимаваме много надълбоко. Това са технологии, които в момента са на лице и трябва да помислим за отдаването на частотите. Трябва да помислим за условията и за това ни трябват, трябва този каталог на мощностите и на възможностите за използване. Тоест, трябва ни нещо като таблица, нещо като опътване за това, за да разберем а, каква, какви са потребностите на държавите членки. Също така става дума и за следното. Когато става дума за отдаване на нови е, често, честоти, става дума и за помощта при катастрофи от 1 гигахерц може би могат да бъдат отделени <clears throat> определено, определено количество честоти именно за тази цел. То с това се занимава точка 7.3 на, коми... на текста на комисията. Мисля, че тези дейности трябва да имат приоритет. Тук може да използваме и синергии, защото спасяването на човешкия живот в ситуация на катастрофи е много важно и тези, фрекен... тези частоти могат да бъдат използвани за тази цел. Благодаря, госпожа Рол. Um... Благодаря, искам да благодаря на докладчика за положената работа и за сътрудничеството с господин Роде, който е докладник в докладчик в Сянка. Колегите от Алда са са в Копенхаген. Питах се дали мога да задам няколко въпроса за пояснение – на първо място по срока 2013 година, който наистина причинява известни тревоги в някои държави членки, включително Великобритания. Текста на комисията посочва просто, че тази част от спектъра трябва да бъде предоставена. Значи ли това, че това към този момент трябва да бъде преразпределена чрез някаква тръжна процедура или означава просто, че трябва да бъде освободена от предишната употреба. Защото виждам възможност да има преразпределение, което да стане на, до по-късна дата. Така че питах се, може ли да поясните този въпрос. На второ място, интересуваше ме изменение 43 от докладчика – Струва ми се, че една от най-щекотливите области е по какъв начин ще получим високоскоростни широколентов достъп в селските райони. Дали винаги това е възможно да се постигне само от пазара или има някои райони, които просто не може от економическа гледна точка това да стане, защото пазарът няма да реагира и трябва да бъде политически ангажимент, за да се стигне до такива райони. Как точно ще се справим с интерфейса между тези две ситуации, където според мен е потенциала за изкривяване на пазара? Ще бъда благодарен за изказване от страна на комисията или от докладчика по този въпрос. Благодаря. Госпожа Ниплер, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Хакмарк това е един много добър доклад. Аз също ще предложа някои, пред... някои изменения, но аз прочетох текста с голям интерес. Радвам се, че колегата Хакмарк се е опитал да намери компромис между повечето предложения. Искам да се спре на някои въпроси. Мога да се присъединя към становището на госпожа Траутман. Мисля, че много сме се занимавали с въпроса за честотите в е, пакета за телекомуникациите и мисля, че се опитахме да вземем е, всякакъв вид аспекти, включително социални и културни аспекти в този пакет. Трябва да се опитаме и тук, както в телекомуникационния пакет, да установим един добър баланс. Трябва ни една добра рамка. На второ място, мисля, че е важно да се осигури разнообразието на възможностите за използването на широколентния до, достъп и то о, използването за мобилни услуги. Заедно с новите технологии трябва да се вземат предвид също така и използването на наземните услуги основния спектър не бива да е под 700 МГц. Този спектър трябва да бъде оставен за наземните телефонни услуги. Мисля, че това беше идеята на госпожа Траутман. На трето място, господин Хъкмарк, това е тем, темата за миграционните разходи. Тези оператори, които използват които трябва да освободят мегахерцовия спектър, а именно 800 мегахерцов спектър и, тези, и, и спектъра и частотите на, под него, мисля, че потребителите бъдещите потребители би трябвало да се присъединят към миграционните разходи. И мисля, че това е много добре уточнено в доклада. Темата за интерференцията, това е също важна тема и трябва да помислим добре за преразпределението на частотите. Те не бива да представляват допълнителни трудности при предоставянето на услугите. Благодаря. Благодаря, госпожа Телкастио. Eh, Señor eh, presidente. Yo quiero comenzar por agradecer a Gunnar Hockmar el excelente trabajo. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Хакмарк за отличната работа. Това е една възможност за Европейския съюз да поеме водеща роля в този сектор. Много хубаво е, че темата е осветлена от тази перспектива и че се вижда един краткосрочен, средносрочен и дългосрочен подход. Отделните становища на политическите групи вървят в една и съща посока. Мисля, че това е много положително, но остава още работа, която трябва да се свържи, защото има проблеми при преговорите с съвета. Важно е Европейския парламент да изработи единно становище. Освен това има някои въпроси, на които искам да се спра. Това са повече второстепенни въпроси, но може би мога да, да се спра върху тях в моите предложения за изменение. Основното послание, което искам да изпратя е, че парламента трябва да изработи единно становище, защото в преговорите с съвета ще имаме проблеми. Става дума тук за един инструмент, който увеличава частотите, и то върху сектори, които ще развият по-нататък мобилната мрежа. Наземните оператори <clears throat> също са засегнати и това е много важно за тях. Искам да кажа, че трябва да се опитаме до сесията на парламент, до парламентарната сесия да имаме становище. Благодаря. Председателят Давам думата на комисията. Питер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да приветствам този доклад от името на комисията. Това е добра основа за работа. Има доста важни въпроси, които бяха поставени. Комисията е на разположение да обясни на депутатите, как, отделно, както и, и по групи, техническите аспекти, по които може да имат въпроси. Много от групите организират по-детални дискусии и слушвания. Бяха поставени доста въпроси към комисията, отнасящи се до въпросите на госпожа Траутман за преразпределенето на спектър. Комисията се опитва да даде насоки на държавите членки в това отношение, като гарантира отвореност на конкуренцията, да не се допуска спъване на достъпа на нови оператори. Ние искаме да се спази датата 2013, за да може да се освободи 800 МГц е, спектър и да могат да се гарантират високоскоростни услуги. Господин Рубик е, постави въпроса за службите за спешна помощ е, и за техните нужди от радиоспектър. Говори се там, че в текста е посочено там, където е необходимо, но тук ние имаме споделена отговорност с държавите членки и настояваме пред държавите членки да видят какви са потребностите за развитие на тази част от спектъра. Относно срока 2013, както и 43-то изменение, поставен беше въпрос от госпожа Хол, говори се за неутралитет на технологията, за да може да се гарантират услуги в селските райони. Това трябва да са услуги, които може да бъдат доставени от даденият оператор, но фиксираните мрежи няма да осигурят альтернативно обслужване на гражданите. Няколко от ораторите говориха за балансираността. Разбира се, комисията отчита нуждата от балансиране на различните интереси. Не става дума за противопоставяне на широколентовият достъп и радиоразпръстването. Трябва да се направи обективен анализ на това, къде съществува спектър, къде не се използва и с държавите членки да се намери най-ефикасното приложение на сектора, на спектъра. И да бъдат насърчени те да разпределят този спектър по начин, който ще позволи най-ефикасното му използване. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички. Докладчикът иска ли да каже нещо? Благодаря най-напред. Искам да благодаря на всички колеги за изразените мнения. Аз не виждам никакъв спор или някакъв особен проблем в дискусията, така както се разви днес. Мисля, че важното е да тръгнем от проблема, как да създадем най-добрите възможности в Европа и след това да изберем най-подходящите средства, като учетем и интересите. Трябва да имаме предвид, че не трябва да се балансира това, което е действало преди 5 или 10 години, а как ще се развият нещата през следващите 5 години. Мисля, че господин Рубик каза, че промените настъпват толкова бързо, и промените през следващите 5 години ще бъдат още по-бързи от тези, които наблюдавахме през последните 5. Ние можем да получим по-добри възможности за гарантиране на спектър на радио и телевизионното разпръскване, отколкото днес. Това означава да се гарантира ефирната телевизия, радиоразпръскването, да има достатъчно спектър за развитие на културата, на телевизионните предавания, за използване на нови технологии. Това ще се случи така или иначе. Относно въпроса на госпожа Холм, важно е да се опитаме да бъдем твърди за срока 2013. Знаем, че някои от държавите членки имат повече проблеми от останалите, но понякога ми се струва, че трябва да направим така, че тези, които започнаха късно, да могат да напреднат максимално бързо. Аз а, направих предложение за изменение за технологичен неутралитет, защото има условия на операторите да осигурят пълно покритие, но те могат да постигнат това по различен нещ начин, например, за селските райони. Има разлика в Лапландия или Стокхолм, да речем. Ако взема един пример от моята страна, за това важно е хората да имат достъп, да имат възможности, но трябва да се използват най-прагматичните начини за намиране на решения. И относно подобряването на ефикасността. Мисля, че тук трябва да разгледаме всички възможности, всички, всички технологии, за да може спектъра, с който да разполагаме, да се използва най-добре. Има също разходи, свързани с миграцията в спектъра и те трябва да бъдат покрити с средства от различните тръжни процедури, но кога, как ще стане това, мисля, че това трябва да бъде решено от националните регулатори, от държавите членки, за да се намери най-добрият баланс, да се отчетат отделните условия в държавите членки. Някои използват спектъра за телевизия, други използват спектъра за други нужди и трябва да се намерят най-прагматичните решения на ниво държави членки. Благодаря ви, господин председателю. Очаквам да получа предложенията за изменения. Искам да благодаря за всички мнения, които бяха изразени тук. Благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че срокът за изменение това е 9 март 12 часа. И така, сега преминаваме към гласуване на точки 5, 6 и 7. Надявам се, че имате електронните си карти. Хубаво би било да преминем бързо през тези точки. So, können wir loslegen? Alles... Може ли да започнем? Първа точка. Европа, водеща световна туристическа дестинация на света. С това започваме. Това е нова европейска политическа рамка за европейския туризъм. Докладчика е господин Чаци Макакис. Компромис едно. Кой е за? Благодаря. Против? въздържали се, приема се. И така преминаваме към до 5, към 5 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Точка, параграф 11. За, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 18. За. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против въздържали се, също се приема. 27 се отехли, 29 за, против, въздържали се, приема се. 31 за. Това е оттеглено, 30, 30 е оттеглено, 31. Гласуваме за 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, момент. Още веднъж, ако обичате, 32 за. Против. Въздържали се. отхвърлям. Отхвърля се. Компромис номер 5. Има устно изменение. Трябва ли да бъде прочетено устното изменение? Силван Атико, je voudrais euh, proposer d'ajouter avec l'accord Моят колега не е тук, за това предлагам да включим тук социалния туризъм. Тоест е, е, туризъм е посветен на културното наследство. Добре, тогава гласуваме с това основно изменение за. Гласуваме за компромис 5. Компромис 5 с основното изменение. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Сега 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. И сега крайното гласуване. Гласуваме по електронен начин. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. И така. Още един колега иска да гласува, за да се приеме доклада с мнозинство. Поздравявам всички колеги, които работиха по доклада. Той е прият. И така, точка 6. Е Ефективност на финансирането в областта на извеждането от експлуатация на атомните електроцентрали в новите държави членки. 4. Предложение 4. За, против, отвърля се. 4. За, против, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 7 за. Нека проверим. Проверяваме 6. Електронно проверяваме. Точка 6. Моля, гласувайте сега. ЕНП иска думата. Нещо трябва да се промени. Окей, окей, окей. гласуването. 16 за, господин Калфин, плюс, значи 17 за, против 22, това означава. Минаваме към 7, за, против, въздържали се, при, отхвърля се 10 на две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, Измерение 8, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 9, точка 9, пак на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. На две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, 13 за, против, приема се, 11 като допълнение за, против, въздържали се, приема се, 14 на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се, втората част за, против, въздържали се, приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Извинявайте. Момент. 17 е, отпада. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се.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 2 отпада. 3 на 2 части. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И, на, и накрая общото гласуване, крайното гласуване за доклада. Един от НП гласа в повече. Край на гласуването. Господин Калфин, всичко наред. 39. Докладът е прият с мнозинство. И така, преминаваме към точка 7. Единият пазар за предприятие и растеж. Имате доклади, може да започнем с точка 1. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се. Нека още веднъж. За 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 7 за,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 против, въздържали се, приема се, 32 за, против, нека проверим 32, моля гласувайте сега. Closed. Край на гласуването. Приема се. 33 за. Против въздържали се, отхвърля се. И сега крайното гласуване. Край на гласуването. И крайният резултат е положителен. Благодаря. И така преминаваме към точка 8. Имаме още малко стрес сега, защото с 5.30 идва господин Таяни и нямаме стрес, защото господин Таяни ще дойде, просто защото имаме много работа. И така, точка 8. Съюз за иновации, преобразуването на Европа за един свят, превъзмогнал кризата. Госпожа Меркес има думата. А, моля другите колеги да бъдат тихи. Можете да излезете тихичко и вън да си говорите. Уважаеми дами и господа, говорим за точка 8. Госпожа Меркис. All, like... Преди всичко, искам да благодаря на всички колеги за чудесното сътрудничество и приноси. Ясно е, че иновацията е виш приоритет и в парламента, както и за много от колегите. И това е точно така, защото и според мен иновацията е голямото предизвикателство и движещия въпрос за Европа към момента. Какви са основните моменти в този доклад? Аз смятам, че това, което е особено важно за иновацията е правилното насочване или фокуса. Ако кажем, че имаме големи промени пред обществото в Европа, това е така, но имаме и общи предизвикателства и трябва да насочим вниманието си към тях. Тоест, ако може да сравня това с една горяща къща, тогава няма да ходите да напоявате градината. Това може да се яви като резултат от е, гасенето на пожара. И така, какви са пожарите в момента? Мисля, че наистина е важно да се насочим към тях и да ги ограничим. И точно това съм се опитал да направя аз. Казвам, че по принцип имаме а, три големи предизвикателства пред а, обществото, наистина много широко определено, но наистина три. На първо място голямите демографски проблеми, а, проблеми това са застаряващото население, миграционните потоци и урбанизацията. И така това са наистина големите проблеми пред обществеността и ако ги разгледаме, виждаме, че те имат един общ знаменател. На второ място устойчивото управление на ресурсите за намаляване на нашата зависимост от притока на нови ресурси. И това е насочено към преминаване към рециклиране, насочване към оскъдността на водата и водните източници и преобладаващите води в други случаи с наводненията и след това насочване към суровините и материалите. И на трето място е една равнопоставена материална база, как да излезем от економическа криза, като насочим економиката към знанието и повишаване на конкурентоспособността. И така, това са предизвикателствата до преществото, които аз виждам и смятам, че към това трябва да насочим вниманието си и в Европа. И за това призвавам към един холистичен подход, ако това са трите основни пожара, ние наистина трябва да изгасим пожара чрез е, Европейската комисия за всички области на политиката, защото не можем да насочим вниманието си към всички малки предизвикателства, когато имаме такива три мега предизвикателства пред обществото. Как ще направим това? Мисля, че ключа към засилване на иновацията е в доброто сътрудничество и наистина до този момент сме оставили един изключително важен фактор и това е гражданите. Обикновено говорим за триъгълника – това са правителствата, изследователските обекти, или науката и бизнеса, но мисля, че гражданинът с неговото потребление и неговото поведение е движещия фактор зад иновацията. Творчеството на гражданина е това, което може да допринесе за промяна. Ако насочим вниманието към гражданина, се появява един изцяло нов модел, защото гражданите сами по себе си са иноватори и описвам начина по който това става в доклада. Например, виждаме, че до този момент насочваме вниманието си най-вече към технологиите и продуктите. Иновацията обаче може да бъде много повече. Това може да бъде процес, социална иновация, процес, а може да бъде и продукт, може да бъде услуга, но също може да бъде и движение. И вече говорихме за това какво означава точно движението. Той е всъщност в сърцевината на гражданите като иноватори. Ако погледнете Фейсбук, това всъщност е едно движение и то не може да бъде описано по какъвто и да е друг начин. И така, какви са другите точки на фокус в доклада? Гражданите, фокус върху предизвикателствата пред обществото, както и достъпа до финансиране. Достъпа до финансиране е изключително важен за всички фирми, както и за науката и изследователските центрове, но най-вече за малките и средни предприятия. И мисля, че трябва да разширим нивото на услугите. Тоест е, да преминем към обслужване на едно гише, защото малките и средни предприятия нямат времето да изучат е, през нощта всички регулации, къде да кандидатстват за финансиране или за гаранции и те трябва да бъдат обслужени. И ако искаме да облегчим иновацията, трябва да облегчим достъпа до финанси и да повишим нивото на обслужване в иновационния съюз. И мисля, че един от е, ключовите въпроси, че имаме твърде много инструменти и твърде голям фокус върху финансирането. Тоест е, отпускането на грантове вместо на капитално споделени риск. Така че аз се стремя към дефрагментация и упростяване т.е. сближаване на всички тези инструменти и грантове или програми, както да се нарекат, обединяването им и да се повиши експертния опит при от осигуряването на подкрепа, дали чрез инструменти или чрез грантове. Така че да се знае, че ние не сме единствените, които знаят как да се повишава иновацията. И държавните служители определено не са тези, които цялостно разбират този въпрос така че наистина трябва да преминем към по-експертна база в начина на отпускане и оказване на подкрепа. Както и ангажиране най-вече на малките и средни предприятия. И последно, мисля, че социалната иновация е особено важна. Остава просто въпроса какво означава социална иновация – Социална иновация не представлява нищо повече или по-малко. При отварянето на възможностите всеки да промени заобикалящата си среда. Като казвам заобикаляща среда, нямам предвид околната среда като екология. Имам предвид работниците да повлияят на работното място, гражданите да повлияят на обществото, фирмите да повлияят на бизнес средата. Насочваме се най-вече върху работниците и работните потоци за повлияване на работната среда и повишаване на ефективността. Но мисля, че е особено важно да се повиши иновацията. Според мен това е резултат от правилно насочения фокус и си задавам въпроса, трябва ли да създаваме много различни програми за тази цел, защото това повишаване може да стане чрез правилното насочване на вниманието, чрез фокуса. Остават и въпроси за стандартизацията, с удоволствие ще ги обсъдя с вас и разбира се единния пазар, по който току-що приключихме гласуването, защото отварянето на вътрешния пазар, създаването на този голям пазар за иновационни продукти и услуги е изключително важно и в доклада също насочвам вниманието си към отварянето на тези пазари, по които все още не сме провели дискусии. Това е пазар на здравните продукти, защото той до голяма степен е затворен. И разбира се, държавните поръчки, обществените поръчки също са начин за повишаване на инновацията и поемане на отговорна роля на правителството. И в заключение, региона е много важен партньор в нивото на управление, тъй като е много близо до малките и средни предприятия, изследователските центрове и до гражданите. И още веднъж благодаря много за вашия принос. С нетърпение очаквам да продължа работа с вас по този доклад в бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожа Сатори. Grazie Presidente. Io prima di tutto ringrazio la collega Merkis che ha lavorato e sta lavorando molto. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Меркес за нейната чудесна работа. Докладът е много добър. Това е един много важен доклад. Въпреки, че той е формулиран за момента доста общо, бе спомената и комисията, бяха взети, взети са предвид и някои нови аспекти в европейската политика и госпожа Меркес се е съсредоточила главно върху социалните иновации. Мисля, че това е много добре. Е, особено една концепция привлече вниманието ми, а именно този многостранен подход, интердисциплинарен подход, защото когато говорим за иновации, трябва да стане ясно, че е, иновациите покриват всички области на нашето ежедневие, на нашата дейност. Това, което каза госпожа Мерке за значението на гражданите на индивида, това е също много важно. Може би тук този аспект трябва да се позадълбочи. Предприятията трябва те заслужават по-голямо внимание, според мен. При иновациите предприятията, фирмите играят много важна роля – Индивидът естествено също има своята роля, но въпреки това смятам, че предприятията в нашето общество са, играят основна роля при иновациите в нашето общество. По-нататък искам да се спре на комуникациите. В тази област трябва да ни е ясно, че трябва да популяризираме по-добре нашата работа. Иновациите са важни, естествено, но когато имаме иновация, важно е да популяризираме тези иновации. Тази тема също трябва да се задълбочи, според мен. Освен това, имахме и цялата административна област. Администрацията е много важна. Администрацията трябва да стане по-гъвкава, по-стройна, за да се освободят допълнителни ресурси. Държавите членки и регионите трябва да бъдат въвлечени в инициативата. Това е правилно но сме изправени пред опасността да разпръснем усилията си. Ако искаме да подобрим сътрудничеството, трябва да помислим за това, как да подобрим досегашната форма на сътрудничество, така че тя да е по-ефективна. Някои въпроси от комисията трябва да бъдат взети предвид. В областта на социалните иновации трябва да бъде предложена програма за тях и вероятно би трябвало да има и научен подход. Комисията реагира на предложенията на госпожа Меркес – Любопитни сме какво ще, какви ще са предложенията на комисията за този подход, защото ни трябва научен подход и по отношение на административното управление. Това за мен е изключително важно, защото много от проблемите, пред които сме изправени в момента, водят началото си именно от администрацията. Благодаря. Председателя, благодаря. Има още пет колеги, които искат да се изкажат. Много моля всеки да спазва времето от две минути за изказване. Господин Алрех. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на, колега, на колегата за това, че говори за работните места и то за добрите, добре платени работни места. Подкрепим и да изградим една добра инфраструктура. Може би трябва да помислим за бюджета и средствата от регионалния фонд и от фонда за развитие за селско стопанство. Трябва да създадем инфраструктура, социална инфраструктура, здравна инфраструктура, за да може да създадем една концепция, която да може да транспонира резултатите от седмата програма за изследване в живота, така че нови продукти нови услуги да видят бял свят. Председателят благодаря, господин Митър Квадрас. You, uh, this, this report... Благодаря, господин председател. в Този доклад за Съюза за иновациите има здрава основа, върху която е изготвен и съвсем основателно в него се подчертава, че иновациите са необходими не само за устойчивостта на економиката и създаването на работни места, но и в наши дни представлява необходим отговор на новите предизвикателства, пред които сме изправени като демографските предизвикателства или по-ефикасното управление на суровините. Гледната точка на докладчика е отдолу нагоре. Този подход ни позволява да отчетем моделите на потребление и това е особено важно за успеха на иновациите. Ако искаме да насърчим индивидуалните иновации и достъпа до пазарите, трябва да примахнем пречките, идеите да стигнат до пазара, да имаме един хоризонтален подход и хоризонтално сътрудничество между всички институти, бизнеса, правителствата, гражданите, партньорства за иновации. Като цяло, Докладът поставя важните въпроси. Но идеологически ние имаме своите представи. Има някои понятия, които ме карат да се съмнявам. Например, понятието социални иновации. И идеята да се раздели економическото развитие от използването на ресурсите звучи красиво, но се нуждае от пояснение, защото иначе изглежда малко утопична. Но като оставим това на страна, мисля, че трябва положително да реагираме на този доклад. Благодаря, госпожа Каваля. Uh, Благодаря, господин председател. Искам да поздравя също докладчика. Искам да откроя един въпрос, който е обща за всички инициативи на Европа в сферата на иновациите. Не защото имаме голяма програма за иновации, ще се реализират на практика тези иновации, защото иновациите са сложна система. Необходимо е да Имаме добре финансирана, ефикасна научно-изследователска система. Трябва да имаме капацитет сред населението, ниво на образование, трябва съвременна инфраструктура, нужните условия, нужните рамки, гъвкав и добре функциониращ пазар. Освен това се нуждаем от култура на иновациите. И трудното е, че ако един от компонентите не е на лице, тогава няма и иновации. В Европа можем да се разочароваме, ако лансираме само много големи инициативи в сферата на иновациите, които обаче не задействат, защото някой от елементите на системата не е на лице или защото дадена част от политиката на държавите членки не действа добре. Затова ние трябва да подчертаем сложността на системата на иновации и всички елементи, които трябва да са на лице, за да имаме система на иновации, за да можем да привлечем вниманието върху факта, че не е достатъчно само да се разработват големи програми, Като цяло докладът е много добър. Благодаря. Колегата Ламбертс. Аз ще се огранича също в коментарите си и поради липса на време ще се спре само на социалните иновации. Вие казахте как виждате този въпрос. Аз съм съгласен с това, което казахте, но може би малко да преформулираме нещата. Що се отнася до устойчивото, преминаваме към ефективно използване на ресурси. Аз съм съгласен. Това е ключов въпрос, с който трябва да се справим и ако можем да постигнем нещо ново в тази област, ще можем да реализираме амбицията си за водещи в света. Освен това има аспекти, свързани с социалното сближаване на нашия континент. Вие говорите за миграцията, за урбанизацията. В Европа ние сме свидетели на големи разминавания между различните страни, между различните региони. Това също е предизвикателство пред, пред успеха на Европа. Също трябва да се наблегне на устаряването със запазване на активността и доброто здраве. Въпросът ми е дали трябва да се е, стремим само към конкурентоспособност е, е, или към економическо развитие, защото сами по себе си те са предизвикателство. Но ако економиката не обслужва хората, няма да има особено смисъл. Економическата основа е средство Ние ще предложим изменения за конкретизиране на доста от параграфите в този доклад, но зная, че вие приветствате подобни идеи. Госпожа Тоя. Е е е- Аз потвърждавам приветствията, които бяха поднесени към госпожа Мерки за нейната работа. Мисля, че наистина това е един новаторски подход – и смятам, че това е, може би, най-добре насочения начин за решаване на въпросите около иновацията. Мисля, че всичко наистина е добре написано. Имам обаче едно предложение, може би ще напиша и предложение за изменение в тази насока. Мисля, че като част от тази работа, която е междудисциплинарна и интегрирана, бихме могли да утвърждаваме ролята на услугите и предприятията за услуги, работещи в иновационни сфери. Това е начина за посрещане на предизвикателството, което бе посочено в доклада. Някои от въпросите, които могат да бъдат решени чрез иновация, са в областта на услугите. Няколко експерти, подкрепени от комисията и ръководени от професор Майл, преди няколко дни дойдоха и разгледаха по какъв начин можем да използваме някои нови компании за услуги като начин за разпространяване на иновации. Смятам, че това е един естествен начин за тази цел, без да засягам методиката, предложена от госпожа Меркис, но смятам, че и този вариант е полезен и би могло да представлява една нова сфера в която да видим повишаване на заетостта сред младежи и жени в такива иновационни услуги. И за това смятам, че е важно в един такъв доклад да бъде включена и тази тема. Искам обаче да повторя поздравленията си за извършената работа. Колегата Хацок, госпожа Херцок, съвсем накратко. Поздравлявам докладчика. Смятам, че това е много важен доклад. Изцяло съм съгласен с казането. Искам да подчертая само един въпрос, който може би трябва да бъде по-добре предложен в този доклад. И това е ролята на държавите членки. Ние не създаваме съюз на иновациите, за да заместим дейността на държавите членки в сферата на иновацията, а за да го допълним. Голям е риска, че държавите членки ще възприемат, че работа е прехвърлена на Европейския съюз и те нямат какво да правят. Искам да ви дам примера от моята страна, която най-добре познавам. През последната година в е, доклада за бюджета бе споменато като голям успех, че Унгария е успяла да спести 70% от средствата за иновации да ги използва за други цели. Прекрасно. Поздравления. Но не е това начинът, по който искаме да работим. И затова съвсем ясно трябва да посочим, че и на двете нива, и на европейско ниво, и на държавно ниво, и финансовите ресурси, и човешките ресурси, и най-вече институциите трябва да играят стратегическа роля, ако искаме да постигнем успехи в иновацията. След като работи в комисията при бюджет, виждаме, че иновациите винаги се отделят средствата, които остават. Но ние наистина трябва да имаме стратегия и висок приоритет за иновациите. Така че това са двата въпроса, които смятам, по които смятам да внеса изменения. Да е ясно, че не става въпрос за заместване на дейността на държавите членки, за допълване. Äh, госпожа Меркес искаше да каже нещо от името на госпожа Ко и Куче, която не е тук. Да, предложението ми е. Уважаеми колеги, благодаря за амбициозните предложения, господа Меркис. Моето проекто становище за Комисията за култура и образование ще бъде гласувано следващия четвъртък и вече мога да заявя, че има широк консенсус в групата за съвместна работа за повишаване на иновацията като приоритет за Европейския съюз. Макар, че много от идеите вече са отразени в доклада на госпожа Меркис в, е, от Комисията за култура и образование, повдигаме въпрос от общ интерес, който искаме да разгледаме, за да постигнем целите. Необходимо става сериозен компромис за интегрирано европейско пространство за образование, по-висока мобилност, по добър достъп до висше образование, по-добра интеграция между бизнеса и образованието, включително професионалната подготовка и по-сериозно инвестиране между всички нива на държавно управление. Благодаря. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Much, like to... Благодаря. Искам да благодаря и на докладчика, госпожа Меркес, за много добрия доклад. Искам да подчертая казаното от госпожа Херцог, че може да се постави повече акцент върху стратегическия подход към иновациите. Иновациите не са нещо, което се правят сами за себе си. Те са част от повечето останали политики. И това е свързано с казаното госпожа Карвалио, че не, е тряб, не трябва да създаваме само програми, но трябва да предвидим и нужните мерки. Мисля, че идеята може да бъде подсилена в доклада. Освен това, се намираме в труден момент от гледна точка на бюджета и трябва да действаме интелигентно и да не засягаме бюджета, предвиден за иновации за бъдеще. Както подчерта правилно доклада, е посочено правилно в доклада, е важно да има достъп до различни източници на финансиране на малките и средни предприятия, в зависимост от техния вид, както и според нивото на развитие на малките и средни предприятия. Нуждаем се от а, грантове, от заеми, от а, капитал, от а, гаранции. Всеки от тези инструменти има своята конкретна цел. Университетите също трябва да имат достъп до финансиране. Достъпът обаче е ограничен според нивото на автономност на университета. За това е много важно да се извърши реформа в университетите. Госпожа Сантори също постави важен въпрос, свързан с иновациите. Става дума за разпространение на резултатите. Нищо няма да се случи, ако нямаме добра стратегия за разпространяване на резултатите. И на последно място, обслужването на едно гише е действително много важен въпрос. Това е подчертано на няколко места и от докладчика. Трябва да намерим интелигентен начин това да стане, може би чрез мрежа, с нужните ресурси, защото това е сложна тепа и обслужването на едно гише трябва да отразява сложността на света, в който живеем. Искам да спра до тук. Искам да благодаря отново на докладчика. Благодаря, госпожа Меркес. Има думата. Благодаря, колеги, за вашите ценни бележки. Съгласна съм с вас, че докладът малко е беден на дефиниции, затова трябва да се коригират нещата в това отношение и трябва да видим какво точно се влага в социалните иновации. Разбира се, аз мога да ви изнеса цяла проповед за разделенето на развитието и прочие. Въпроса за разпространяване на информация за иновациите е много важен. Действително трябва да бъдем по-конкретни и аз очаквам вашите предложения за подобряване на текста. Никога не съм имала намерението Съюзът за иновации или иновациите от Европейския съюз да бъдат вместо иновациите от държавите членки. Не би казал над тези на държавите членки, а по-скоро наред с тези от държавите членки. И тук трябва да повтаряме непрекъснато нуждата от по-добро фокусиране. Действително, ако всички елементи, ако всички фактори бъдат обединени, тогава може да се постигне резултат и всеки трябва да играе своята роля, включително държавите членки. Най-важно е обаче да имаме фокусиран подход да избегнем разпръсването на идеите. Благодаря. Благодаря. 3 марта е крайния срок за измененията 12 часа. Няма много време, така че колегите трябва да побързат. И така, точка 9. Новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията Европа 2020. Господин Кшуп има думата. Благодаря, господин председател. Хвала е, до... Е, на 9 ноември Европейската комисия изпрати документ Економическа инвестиционна комисия, а, Економически инвестиционен комитет до парламента и до съвета. Документа се изготвя и разглежда от нашата комисия и трябва да излезем с е, становище, като задачата бе дадена на мен. Търговията е една от е, основите на индустриалната политика на Европейския съюз. Индустриалната политика трябва да бъде свързана и координирана с другите политики. Това е основата и на стратегията 2020 година. Резултатът е растеж, създаване на работни места, преодоляване на текущата криза която в момента се наблюдава в много държави членки на Европейския съюз. Искаме Европейския съюз е, да се превърне в една сфера на устойчив растеж. Следователно, от особено значение е в е, двустранните и многостранните търговски споразумения да има една съществена част на индустриалната политика на базата на реципрочност и справедлива лоялна конкуренция. Този подход не е фиксиран, той ще се развива, но тези принципи трябва да бъдат съвсем и ясни. Даниел Гаспари ще бъде докладчик на ИТРИ. Така че можем да се надяваме, че идеите, които ние ще предложим, ще бъдат изцяло обхванати. По въпроса за темите свързани с енергетиката. В своя документ Европейската комисия посочва проблемите на енергийната сигурност, енергодоставките и диверсификацията. Трябва също обаче да говорим за и принципа на реципрочност, като същевременно времено отваряме своя енергиен пазар. Среща на върха е, в Сеул на Г7 посочи значението за прозрачността на енергийните пазари и за економически растеж. На второ място ресурсите. Това е неотделим елемент, когато говорим за енергетика или други сфери на индустриалната политика. Смятам, че на ресурсите трябва да се отдаде значително внимание и в предстоящата резолюция наистина трябва да предвидим повече внимание на този въпрос. Ще има и доклад на господин Бъдикофер както и по време на заседанията и срещата с господин Таяни. Всички тези фактори ще бъдат отчетени, както и съобщението, което е изпратено в е, документа на Европейската комисия. Следващия въпрос е глобализацията. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е един важен подход, но от гледна точка на индустриалната политика, успехът се вижда тогава, когато не трябва наистина да прибягвам до такъв е, фонд за приспособяване към глобализацията. Този фонд подкрепя области, в които се наблюдава делокализация като част от цялостния процес на глобализация. Приложението на този фонд всъщност не е особено голямо. Говорим за няколко десетки случаи в държавите членки – но тук трябва да говорим за повишена конкурентоспособност на европейските стопански субекти. Специална роля в стратегията Европа 2020 година се играе от малките и средни предприятия. В Лисабонската стратегия също бе отделено специално внимание на сектора на малките и средни предприятия и се смята, че това предизвикателство е особено важно. Един от е, важните елементи е достъпа на малките и средни предприятия за, за достигане до голем глобалните пазари, където в момента има много препятствия. На второ място е, защитата на тези малки и средни предприятия на глобалните пазари, защото техният интелектуален капацитет, както и административният капацитет, много често представлява препятствие за навлизане на глобалните пазари. Всички ние си спомняме едно изслушане в комисията ИТРЕ, когато се разглеждаше капацитета на малките и средни предприятия за иновации и този сектор бе наречен спящ по отношение на иновациите. Вижда се и връзката с селското стопанство. Всъщност има връзка и между цените на енергията и цените на хранителните продукти. Има няколко области на производство, където преди определено взети решения, като например при промишлеността в преработвателната промишленост, ние сега сме нетни вносители на някои продукти. Например, ако вземем пазара на захарта. Дори социалните недоволства, които наблюдаваме в Северна Африка, също, също са свързани. В настоящото становище не бе възможно да повдигна всички съществени въпроси, но може би достъпа до обществените поръчки е един важен момент в това досие. Важен момент и заслужава да бъде отбелязан в настоящия доклад. Важно е, когато подписваме търговски споразумения с нашите партньори, защото достъп от обществените поръчки в трети страни е особено важен за растежа на нашите бизнес оператори, както в строителството, така и в всички услуги. Благодаря. Искам да помоля колегите да се изказват кратко, господин Ройбех. Благодаря, господин председател. Първото, което искам да кажа е, че трябва да помисли за следното. Какви трябва да са въпросите, въпросите, които да как трябва да осветлим въпросите, които се отнасят до собствеността, до интелектуалната собственост. Това са централни теми за стратегия 2020. Също така и когато става дума за двустранните преговори, например, между Европейския съюз и държавите от залива, не е възможно за 20 години а, е да трае едно такова споразумение. Това са важни държави. Не може едно такова споразумение да трае толкова дълго време и да не се стигне до резултат. Тази стратегия в контекста на тази стратегия, може би комисията трябва да даде една, един преглед върху споразуменията, които са в процес все още. Господин Пашетес. Искам да благодаря на докладчика за един много обширен документ, където проблемите са описани много ясно, проблемите на малките и средните предприятия. Говори се за проблема с енергийните ресурси, но също така и за други проблеми. Трябва да сме наясно, че не всички проблеми имат място в този доклад. В държавите членки, в отделните държави има различни правни актове и за бъдеще би трябвало да преодолеем това препятствие. А също така и обществените поръчки представляват определен проблем, особено що се отнася до достъпа до ресурси. За някои държави достъпа до ресурси е проблем. Аз подкрепям доклада и се надявам, че по този начин, чрез този доклад ще разберем по-добре ситуацията в различните държави членки и ситуацията на отделните предприятия. Следващият говоривш. Господин председател, искам да благодаря на докладчика и аз от свое име и смятам, че той се справо твърди, че е, търговията трябва да е част от нашата обща политика, а не както, бе се, смятало, както се смяташе в миналото, че Търговията е нещо второстепенно придатък на индустриалната политика. Искам да се спря на три въпроса, които според мен са важни аз бих ги задълбочил повече. Бих се съсредоточил повече върху това да имаме една амбициозна стратегия за иновация. Тази стратегия би трябвало да се обвърже с този подход. И освен това бих се съсредоточил върху продуктивната връзка между конкурентоспособността и на предприятията и устойчивото им развитие. И на трето място, важно е Ако искаме да представяме дългосрочно нашите интереси, да имаме и изгодни, да преследваме изгодни споразумения с нашите партньори. Председателят Имаме много малко време, но давам думата на госпожа Траутман, тъй като докладчика сянка господин Кампас не е тук, а вие искате да кажете нещо от негово име. Благодаря, господин председател. Колегата Де Кампас ме помоли да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа. Няма да говоря за положителните моменти, аз ще посоча само някои моменти, които ни притесняват. На първо място, преговорите по двустранните търговски споразумения са много продължителни и доста време изискват. Европейския съюз губи пазарен дял в новоподявяващи се стратегически пазари и трябва да се отдели необходимото внимание до това. Например, по отношение на Китай е задължително да се повиши достъпа до този разширяващ се пазар и да се намалят съществуващите търговски дефицити. На второ място, поставя се ударение на международния е, пазар и достъпа до тях за доставчиците на услуги. Това не трябва да бъде е, в угроза на търговията с промишлени стоки. От съществено е, значение да се създадат възможности за европейския индустриален сектор на международния пазар. Настоящият сектор в момента минава през е, процес на делокализация. Голяма част от капацитета за иновация може да бъде изгубен по този начин. В енергоемните технологични сектори се явява иновация в тясно сътрудничество с е, производствения сектор. На трето място процеса на регулаторно сближаване с трети страни и засилващата се връзка между регулирането на външните пазари и вътрешния пазар не може да се постигне с снижаване на стандартите за безопасност. Тези стандарти трябва да бъдат утвърждавани и по отношение на продуктите. Съобщението на Европейската комисия предвижда по-нататъчно използване на концесии в случая на природни бедствия, каквито наскоро се случиха в Пакистан. Независимо от факта, че такива мерки имат хуманитарен характер, те имат и особено тежки последици за някои европейски региони, страни и сектори, които вече са в чувствително економическо положение. Комисията трябва да предприеме много внимателна оценка на тези въздействия. И накрая, Глобалния фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализация трябва да бъде споменат само накратко в съобщението на Европейската комисия, но трябва да се изрази подкрепа за малките и средни предприятия за приспособяване, особено в региони в неблагоприятно положение. Благодаря. Bedanke mich, Kollege Odi. Le lien entre la politique euh, commerciale et les Връзката между търговската политика и економическата дейност, е особено промишлената дейност, е въпрос, който буди лоши спомени у европейците. Спомням си комисаря Манделсон на времето, Сега, съгласно Лисабонския договор, Европейския парламент може да одобрява търговски договори, както този с Южна Корея. Ще има и други договори, които скоро ще бъдат представени. И ние можем да дадем своя принос. Европейския съюз премина от многостранни преговори към ускоряване на сключването на двустранни търговски договори. Не сме имали дебат по този въпрос, аз съм тук от 5 години. Не сме говорили как да се развие търговската политика на Европейския съюз, за да могат да се ускорят преговорите за двустранни договори с Меркосур, например. Също и с, с страните от Средиземноморския басейн. Трябва да подчертаем и въпроса за социалните стандарти. Това изглежда е страничен въпрос за комисията. Не би трябвало да бъде така. Трябва да има конкретни социални изисквания, които да залегнат тези договори и да отговарят на нормите на международната Организация по труда. Когато говорим за емисиите на въглероден двуокис, също трябва да имаме политически дебат по индустриалната политика. Не трябва да бъдем наивни. Разбира се, харесваме идеята за реципрочност при изключването на търговски споразумения, но не трябва да бъдем прекалено наивни. Колегата Улскок има думата. Благодаря, господин председател, като докладчик в сянка от а, тази комисия. Най-напред искам да кажа, че съм доволна от а, встъпителното изказване на господин Бутихофер и ще кажа няколко неща на а, шведски язик. Въпросът опира до финансовите пазари Въпроси за развитието, политиката в сферата на промишлеността, външната политика. Съгласна съм с господин Бутикофер, че стратегията трябва да бъде насочена върху устойчивото и ефикасно използване на суровините. Също рециклирането Затова трябва да се подчертая този въпрос. И акцента на стратегията трябва да бъде именно в тази посока. Когато говорим за растежа или за конкурентоспособността, за работните места, промишлената политика трябва да държим сметка за това е част от всичко това и трябва да има по добро търсене и използване на нашите суровини, защото знаем, че има все още неизразходвани ресурси в Европейския съюз, в Естония, в страните от северната част на Европа. Имат доста суровини, които все още не са разработени Имаше едно интересно изслушване, организирано от комисията ИТРЕ преди няколко седмици. Тази седмица в четвъртък ние ще имаме също изслушване по този въпрос. Разбира се, всички са добре дошли да присъстват на тази, това изслушване. Ще обсъждаме въпроса за равноправния достъп до суровини, равноправното използване на суровините, също достъп до суровини с цел развитие, ролята на дипломацията, разглеждане на регулаторната политика в търговията между Европейския съюз и САЩ и прочие. Това ще бъдат темите, които ще са включени в изслушването. Добре дошли сте на него. Смятам да спре до тук. Добре. Вече неусетно преминахме и към следващата точка, но официално приключваме точка 9. Има ли още някой, който иска да... Докладчикът. Сглушане уваги и również виражане позитив. Благодаря ви много за направените коментари, както и за положителните оценки. Бяха поставени няколко теми в този дебат от особена важност. Първо, амбициозна стратегия за иновации, баланс между конкурентоспособността и устойчивото развитие. Стратегията, представена от господин Бутикофер, е стратегия, която подкрепям. Относно преговорите за сключване на търговски споразумения, има известни ограничения за европейската индустрия в сравнение с новите бързо развиващи се економики. Никой, не всички споразумения, сключени до сега, са с клаузи в социалната сфера, за хигиена на труда, за безопасност и прочее. Очевидно, това са въпроси, които изискват високи разходи. Но а, благодаря за тези коментари и ще се опитам да отразя тези мнения в доклада. 3 март, 12 часа е крайният срок за измененията. И сега преминаваме към точка 10. Ефикасна стратегия за Европа в областта на суровините. Започваме с дебата и може да обсъдим някои неща, които спомена господин Датаяне, но господин Бютикофер има думата. Благодаря, господин председател. Трябва да призная, че откакто се занимавам с този доклад, се запознах с много интересни мнения и се надявам за още по-интересен обмен на идеи. 2010 година имаше едно събуждане в обществото по отношение на суровините. Темата за суровините бе поставена на дневен ред, така че не само обичайните заподозрени се заинтересоваха от нея. Истина е, че темата ще продължи да вълнува дневния ред. Има много причини, които бих могъл да изброя, които говорят в полза на темата. Тук спадат фактори като конкурентоспособността, като повишаване на цените на суровините. Това са тенденции, които не са благосклонни към нас. Може в бъдеще да смятаме, че цените на суровините ще продължат да растат и конкуренцията ще се задълбочава. Затова трябва Европейския съюз да създаде своя политика, която да се свързва с конкурентоспособността на Европейския съюз. Трябва да сме много прагматични. В моя доклад се опитвам да се концентрирам върху минералните суровини. Селскостопанските суровини са също определена тема, това е ясно. Горивата са друга тема, но аз не се занимавам с тях. Трябва да признаем, че комисията осъзнава значението на тази тема и доста отрано е започнал да се занимава с нея. Аз съм съгласен с трите стълба в стратегията на комисията. Първия стълб, който включва ефикасността на суровините, рециклирането им, местното поощрение на рециклирането и достъпът на суровините на международно равнище. Важно според мен е ние да заострим вниманието на обществото като Европейски парламент. А именно колко малко време имаме да разработим една адекватна политика за суровините. Не само Китай изработва една доста амбициозна политика в тази област. Понякога тази политика е доста агресивна, но и Япония е доста активна в тази област. област. Особ... Знае се в момента, че в Япония се използват 1 милиард долара – за рециклиране, за създаване на инициативи в използването на суровините през следващите години. Въпреки, че потреблението на е, тези минерали нараства непрекъснато. Япония се опитва да намали с една трета тяхното потребление чрез нови технологии. И трябва да признаем, че Япония е по-напред от нас. Що се отнася поне е, до факта да се обвържат различните актьори в областта в една мрежа. Трябва да се понапрегнем малко, да достигнем Япония. Няма да се спирам на отделни инструменти. Това е предмет на друг дебат. Исках да кажа нещо обаче повече за трите стълба на стратегията. На стратегията. Според мен е важно да кажем дали, да, да се споразумеем дали да действаме като японците, дали да видим в тази, това предизвикателство шанс за създаване на една нова иновационна е, стратегия и да направим крачка напред. В разговори с някои предприятия получих различни мнения. Някои смятат, е, някои е, едни са амбициозни, други са отчаяни. Някои предприятия, както казах, казват, добре, ще нам е трудно да получим достъп до суровините, трябва да, да изработим по- амбициозни стратегии, трябва да сме амбициозни достатъчно, че не да чакаме другите да ни изпреварят, трябва ние да сме първи, да поемем водещата роля. Това се отнася и, в областта на, и за областта на рециклирането, включително и за неща, за които не сме мислили до момента. Например, рециклиране на редки суровини. Domestic mining. Мисля, че е много добре, че комисията, Генерална дирекция околна среда и Генерална дирекция околна среда и индустрия изработват едно разумно сътрудничество – Що се отнася до нашите съседи? Сега нямам предвид непременно Антарктида или Гренландия, но това са наши съседни области. Може би това са чувствителни за нас региони. И на трето място достъпът до международния пазар. Тук еднозначно смятам, че трябва да развием стратегии за сътрудничество. Естествено, в някои случаи може да се опитаме и в случая с Мексико и САЩ Европейския съюз успя да стори. Това успя да разреши проблемите в рамките на СТО, но трябва да се погрижим за едни разумни механизми за достъп на, до международния пазар. И тук мисля за ОИСР и за сътрудничеството с САЩ и Япония. Тук мисля също така и за изработване на сътрудничество с Китай, независимо от конфликтите и неизяснените въпроси, които имаме за тази страна. На последно място. В в момента не е много ясно дали в Европа съществува необходимост за създаване на политика за ефикасно използване на е, суровините. Не всички са убедени в това. Може би тук става дума за национален егоизъм. По-добре е да намерим едно общо европейско решение. Надявам се Европейския парламент да да допринесе за това да се тръгне по един общ път, а не да има конкуренция между държавите членки. Благодаря. Председателят, благодаря и аз. Има 6-7 колеги, които искат да се изкажат. Комисария ще дойде в пет и половина. Ако се опитате да се концентрирате върху най-важните си изказвания, това ще е много добре. Господин Шимански. Извикле изтъпне справоздание. Няма оно ранги... Благодаря ви много. Това е изключително важен доклад. Това не е законодателен документ, той се отнася до стратегически избор за природни ресурси, минерални. И това ще формира позицията на европейската индустрия и економика. Ако направим погрешен избор, ако загубим тази индустрия в е, Европа, тя ще се развие само в тези части на света, където има добра ресурсна политика, да речем, в Китай. Разполагаме с три инструмента, които трябва да се разглеждат на равна нога. Ние трябва да използваме ефективно търговската политика, за да можем да осигурим природни ресурси. Не става дума за солидарност с по-слабо развитите държави. Ние имаме и собствени ресурси. Не е вярно да твърдим, че сме напълно лишени от такива. Ние просто не ги разработваме, не ги извличаме, но трябва да преразгледаме тази политика, защото разполагаме с такива ресурси. Но сме а, твърде внимателни относно околната среда. На следващо място рециклирането и ефикасното използване на ресурсите. Това е изключително важен въпрос. Рециклирането и ефикасното използване са свързани с огромни разходи за индустрията. И като се има предвид и високата степен на регламентиране, можем да загубим тези индустрии, ако сме твърде строги. Ние не трябва да отдаваме приоритетност на нито един от тези инструменти. Благодаря, господин председател. Истината е, че тук става дума за много работни места. И до работни места не само в производствения, в производствения сектор. Трябват ни е, стратегии, е, защото една стратегия няма да подслони всички проблеми. Трябва да се занимаем с отделните проблеми на отделните е, индустриални сектори. Естествено, става дума и за това за, за търговските споразумения, особено в рамките на СТО, а и на международно и двустранно равнище. Например, Синга, Сингапур, когато искаме да инвестираме, трябва ни сигурност, трябва да вземем предвид конкурентоспособността на нашия партньор и трябва да е ясно, че обществените поръчки се развиват на една надежна основа на между, от международна гледна точка реципрочността е предпоставка и то много важна предпоставка. Става дума и за това в бъдеще е, лицензния режим ще е много важен и тук съм съгласен с господин Пютиков. Когато става дума за ренатурирането, суровините трябва винаги да бъдат взимани предвид. И когато говорим от друга страна за ренационализирането на политики, естествено трябва да имаме и тук гъвкави правила. Благодаря. Благодаря, господин председател. Eh, demanda y oferta de materias primas. Виждаме, че има на световно ниво проблем с е, предлагането и търсенето на съвремени материали. И това е въпрос, който трябва да решим. Много е голямо търсенето в момента за суровини от е, страна на азиатските економики, което означава, че трябва да изготвим някаква съвместна стратегия в Европа. Разглеждайки предложението на комисията, господин Бютификор е описал много добре предложението на комисията. Представят се три стълби, разбира се, ние сме съгласни с тези три стълба. И разбира се, ние трябва в Европейския съюз да изготвим една устойчива политика, трябва да разработим съответните инструменти и методи, които да отчитат променящите се потребности и обстоятелства. Господин Бюти Фикер, Бюти Кофер всъщност говори за въпросите на субсидиарността. Огромни са разликата, разликата между различните държави членки. 30% от моята страна всъщност е природен резерват, докато в други страни числата са много по-низки. Така че ние сме ограничени по начина, по който можем да търсим природните ресурси в Испания, защото 30% от е, земята е защитена. Трябва да бъдем много внимателни в начина по който използваме природните ресурси. Трябва да бъдем много по-ефективни и да рециклираме. Някои от държавите членки всъщност не, не извършват никакво рециклиране и изхвърлят всичко на сметището. Трябва наистина да намерим един общ подход за използване, повторно използване на материалите и рециклирането. Това всъщност означава стълб за устойчиво използване и рециклиране на материалите. Виждаме какво става в арабския свят и Европа трябва да прецени дали в бъдеще ще подкрепя корумпирани диктатори, просто защото за нас е по-лесно по този начин да добиваме сравни. Или ще се държим по един по-морален и коректен начин или политически интелигентен начин, защото в дългосрочен план, ако ние подкрепяме диктатури, за да получаваме ресурси, ще се стигне до много по-опасни режими в тези страни, които са враждебно настроени към Европа. Така че далеч по-добре е за нас да подкрепяме и насърчаваме демократични режими, вместо да подкрепяме диктатори. Господин Иван Бремт. Госпожа. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е особено важна тема и съм сигурен, че ще трябва през следващите няколко месеци да продължаваме да обсъждаме. Знае, че е много ограничено времето ни в момента, затова ще бъде много градка. Две неща. На първо място, устойчивият добив на суровини Комисията споменава този въпрос за своите документи. Трябва да сме сигурни, че използваме не само красиви думи за новите идеи. Наскоро видяхме в медиите, че големи металодобивни предприятия преминават отново към вертикална интеграция. Така че в момента те вече притежават мили в третия свят. Въпросът е, добра тенденция ли е това? Добра промяна ли е и ние искаме ли да я подкрепим? Основният въпрос обаче, по какъв начин ще направим ние така, че тази интеграция да се осъществи на практика. На второ място, ефективното използване и рециклирането. От години работя по екологични досиета и виждам, че ефективното използване на суровините всъщност е друг един допълнителен економически довод за повишаване на рециклирането. В предложението комисията излиза с добри идеи, но всъщност не са посочени много конкретни стъпки. Имаше една инициатива, която казваше, че на първо място продуктите, които се разработват, да се разработват така, че рециклирането им да става много по-лесно. Но днес не виждаме нещо подобно. Продуктите се разработват така, че много бързо да излязат на пазара и затова мисля, че трябва да се стремим към развитието на един вид затворена система. Друга противопазарна практика е начина по който нашите продукти изтичат и заминават към третия свят. Направихме едно проследяване, за да видим как е, точно се изпълнява директивата за електронно електричество оборудване. Всъщност, ако през пристанищата излизат е, огромни обеми такива отпадъци всяка година няма значение всъщност какви законодателни акти, актове приемаме. Трябва да се търсят начин за устойчивото им рециклиране тук. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Не искам да повтарям нещата, които вече бяха посочени от предишните оратори. Изцяло съм съгласен с казаното от господин Квадрас. Само две неща искам да кажа. На първо място, трябва да сме наясно относно различията, между които отделните държави членки и Европейския съюз защитават територията. Господин Клад разказа, че 30% от испанската територия са защитени. Мрежата на Турада също защитава много големи проценти. В някои държави те са 10-20, в други 30-40. Когато имате защитена земя, в която има сървини и те не могат да бъдат добивани, защото ние искаме да опазим околната среда. Така че важно е всичко това да бъде отчетено от страна на комисията. Това е една реална ситуация. Наистина трудно ще бъде да се произвеждат повече суровини е, в отделните държави или в Европейския съюз, ако не можем да използваме наличните ресурси. И за момента наистина ще съществуват определени ограничения за използване на земя. Не може в момента да се използва земя, която е определена като природен резерват. Друго нещо, което господин Рюбек спомена, от съществено значение според мен, е преди всичко да се насочим към рециклиране, но също време да се търсят и заместващи продукти. Продукти, които могат да бъдат използвани вместо суровините, за които говорим. Единственият начин да се направи това е чрез изследователска дейност. Имаме осмата рамкова програма за научните изследвания и смятам, че би било много добра идея този вид изследвания да се включат е, в тази програма, финансирани от Европейския съюз. Това е област, в която определено се нуждаем от изследователска работа търсейки заместващи продукти на суровините, които стават все по-оскъдни. Също време трябва да се стремим към намаляване на използването на суровини в Европейския съюз. Благодаря. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, kalbant apie žaliavų poreikį, manau, kad visiems aišku, kad jis ateityje iš esmės. Благодаря, господин председател. Това е много важна тема и всички ние знаем, че необходимостта от суровини ще нараства в бъдещето. Виждаме какви са проблемите в днешно време. Виждаме проблемите с каза, 30% от ня... някои държави и членки плащат по-скъпо в сравнение с други държави членки. Има географски различия, има различия, екологични различия. На друго, на второ място идва проблема с цените на хранителните стоки. Виждаме какво се случи в Африка високите цени на хранителните продукти водят до краха на някои режими. Виждаме и ситуацията на международния пазар. Случват се е, с, с е, суровините се спекулира. Говори се за тези три стълба. Аз съм съгласен с тях и мисля, че най-важната роля тук играе Европейската комисия.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 и стратегията в областта на суровините. Те изглеждат еднакви, но не са. Бих искала да видя една по-ясна структура, както каза господин Бутикофер. Има три стълба в съобщението за суровините. Първите две са добре развитие, а, а третият стълб по-малко. Има инициатива за общите ресурси, но всичко опира до това как ще се работи по-ефикасно с тези суровини. Така че става дума и за ефективност, а не само за суровини. Има фокусиране върху това, как да се здоби Европа с суровини. Тук има международен аспект. Вторият фокус да е, е върху търговията, върху стоките, но не се отделя достатъчно внимание на ефективността и по какъв начин можем да използваме по-малко суровини и как можем по- добре, по-интелигентно да използваме наличните ресурси. И ако не наблегнем на въпроса за ефективността, всъщност няма да решим проблема как да използваме суровините. Затова въпросът е изключително важен, според мен. Тук е, говорим за по-скоро един философски текст, отколкото текст, който има практическо приложение. Но е, би трябвало да кажа, че въпросът, е, който се поставя не само за суровините, но и за по редките минерали и други ресурси, които ще стават все по-скъдни в бъдеще. Те са много важни за нашата индустрия. Честно казано, някои от тях са твърде оскъдни и трябва да мислим не само за минералите, но и за други типове суровини. Аз не оставам с впечатлението тук, че идеята за околната среда и ефективното използване на суровините трябва да бъдат разделени. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда кратка. Виждам, че този доклад е в много добри ръце. С интерес очаквам проекто доклада. Мисля, че за нашата комисия е много важно да се концентрираме върху промишлеността именно. А не бива да се занимаваме с а, е, суровини, които имат връзка с селското стопанство и други области, така че мисля наистина, че този доклад трябва да се концентрира върху това, което засяга нашите интереси като комисия и парламент. На второ място искам да подчертая, че според мен е много добре и много важно да изработим един европейски подход по отношение на, на суровините. Това е за нас като парламент един от основните въпроси, с които се занимавахме. Е, говорим за единия пазар и за, по други теми е, говорим, в които виждаме, че суровините играят ключова роля. Мисля, че господин Пютиков. Важно е да изпратим сигнала, да се концентрираме върху инструменти, които засягат суровините, но и други области. Това е особено важно за държавите членки. По-нататък. Важно е да намерим разумни решения по отношение на околната среда. Искаме да имаме водеща роля в тази област – аз идвам от Бавария и е, там е, на обществени, в обществото се дискутират е, тези въпроси, въпросите за суровините и в контекста на, в екологичен контекст, а именно защитените територии. Председателя, благодаря. Следващият говоривш. Chciałem powiedzieć tak, że ten podział dotyczący zasobów surowcowych. Що се отнася до природните ресурси, господин Шимански говори за нашите ресурси, които спряхме сами да добиваме, но от друга страна има нови минни технологии, които позволяват, например, да се използва шестов газ. Ние се опитваме да обръщаме внимание на тези нови технологии. Господин Видал Квадрас каза, че често е доста удобно да се, да се сътрудничи с диктатори, за да могат да бъдат получени суровини по този начин. Но аз бих искал да посоча и за група държави, които разполагат с редки ресурси, за които има голямо търсене. Страни, които имат много силни позиции при воденето на преговори. В е, Южен Судан неодавна се проведе референдум и знаем, че Китай присъства вече там и извлича природни богатства. Европа не присъства. Необходими са повече инвестиции в пазарите за стоки и те трябва да се обвържат с финансирането в финансовия сектор, защото това се отразява и на цените. Председателят господин Бутикофер, искате ли да вземете думата? Да. Бих искал да благодаря на колегите за споделените идеи, за техните съвети на госпожа Маркиз. Е, най-вече искам да кажа, че ние няма да изостанем от прилагането на практически мерки. Господин Балчитис е, говори за достъпа до ресурси. Аз е, считам, че е добре, че до сега и че Надявам се това да стане така. Не е имало никакъв сблъсък между индустрията и групата на зелените по отношение на стратегията 2020 от Генерална дирекция индустрия и околна среда не сме получили критики госпожа Винбринт, господин Ван Брант, госпожа Кастилио наблегнаха на нуждата да се фокусираме върху практиката, а не върху общи принципи. Това се отнася до достъпа до суровини, както и до директивата, за която стана дума. И в заключение, господин е, Жемански Аз бях преди една седмица на Конгреса по рециклиране на алумини. Когато рециклирате алумини, 95% от енергията, която може да бъде спестена, и която може да се използва за производство на нов материал. Така че има економическа привлекателност рециклирането. Благодаря. С това приключваме по тази тема и искам да приветствам с добре дошъл комисаря Таяни. Благодаря на комисаря, че е при нас. Той ще говори с, с нас за акта за малкия бизнес. Много е възможно да говорим за суровините отново в този контекст. Добре е дошъл на господин комисаря. Господин комисар, имате думата за въведение. А след това колегите ще имат въпроси към вас. Благодаря, господин председател. Тути quanti voi, е, интанто прима... Благодаря и добър вечер на всички. На първо място, преди ви запозная с двете инициативи, които вече са в ход, от нашия документ за индустриалната политика. Искам да благодаря на Комисията по промишленост, енергетика и изследвания за подкрепата, която осигуриха на Комисията по отношение на индустриалната политика. Вече много добре отразихте духа на съобщението на комисията. Получихме подкрепа от страна на съвета. От моя гледна точка това е източник на много добро удовлетворение. Надявам се да такъв да бъде отклика от страна на парламента, тъй като това е органа, който е най-близък до сърцето ми и в крайна сметка не напразно съм прекарал тук 14 години. В сряда, по мое предложение, комисията прие преразглеждане на акта за малкия бизнес. Това е един стратегически документ, който е важен не само за бъдещето на европейските политики в полза на малките и средни предприятия, но също така е от стратегическо значение за цялостната реална економика на Европейския съюз. Говорим за един въпрос, който отразява много голям процент от европейските фирми. Около 70% от заетостта се дължи на малките и средни предприятия, така че да работим за успеха на малките и средни предприятия означава да работим не само за една съществена част от економиката, а и също, също време да работим от името на милиони работници. Акта за малки бизнес, прият през 2008 година, сам по себе си представляваше амбициозен набор от предложения. Той бе особено важен и благодарение и на подкрепата на Европейския парламент успяхме да, бъдат. да приемем много важни законодателни актове, като например директивата за забавените плащания. Много други въпроси също вече са в сила. Остава все още законодателния акт за компаниите, но се надявам, че съвета скоро ще приеме и този акт. Ние приехме един текст, който предвижда да даде нова свежест и сила на акта за малкия бизнес, най-вече заради удара от кризата е необходимо ново партньорство с институциите, както европейски, така и национални. Стратегията, която ви представя днес тук, наистина дава един нов облик. Комисията иска да подкрепи този сектор, който е от особено значение за нашата економика. Ние обаче трябва да отчетем променените обстоятелства в сравнение с 2008 година. Всъщност, малките и средни предприятия също изгубиха много работни места – около 3 милиона и 200 хиляди работни места са изгубени в малките и средни предприятия, така че говорим за много значителен обем. И така, какво виждаме в е, документа за преработка на акта за малки бизнес? На първо място Презе. Come probabilmente sapete, ha nominato. Както може би ви е известно, новият е, господин МСП вече е определен. Това е господин Даниел, който е сред нас. Моля ви, станете. Сеньор Даниел Каеха е direttore, è il nuovo direttore aggiunto della... Господин Даниел Каеха е новия заместник генерален директор в Генерална дирекция предприятия. Той ще наблюдава изпълнението на акта за малки бизнес от страна на Европейската комисия. Това е така, защото ние наистина избрахме една фигура, която ще бъде посветена на надзора на изпълнението на този акт в държавите членки и смятаме, че той ще бъде и лицето за контакт за всички малки и средни предприятия. Следователно, от неговия висок пост винаги ще може да вижда какво се прави наистина в подкрепа на тези предприятия. Също така, ние се обърнахме към всички държави членки и поискахме те също да определят своите посланници – за малки и средни предприятия. Освен това, се обърнахме и към местните органи на власт, мисли си за региони в Италия и в Испания или в провинциите в Германия, които имат законодателна функция, както и всякакви други местни органи на власт, ако желаят също да определят своя представител за малки и средни предприятия, който да наблюдава как се изпълнява този акт в техните райони. Възнамерявам да поканя всичките тези представители от местни и национални институции в Брюксел, за да участват в еднодневна конференция, която да проучи по какъв начин точно се изпълнява акта за малки бизнес. Това ще ни даде всъщност е, един орган от представители, които ще определят какво правят властите в подкрепа на малките и средни предприятия. Смятаме, че трябва да се създаде просто един център за добри идеи за това как да се разработят политики, които все повече действат полза на МСП. Това е една нова консултативна група към, по акта за малки бизнес, чиято роля ще бъде да направи съпоставка на идеите във всички заинтересовани страни по отношение на БСП, националните администрации, но и стопанските асоциации. Тази група всъщност ще наблюдава и изготвя критерии за наблюдение на работа на държавите членки. Не само защото управление означава и да се проверява какви резултати са постигнати в партньорство с държавите членки, защото ние искаме да насърчаваме партньорството между държавите членки и комисията. Paesi membri. Eh, l'ho presentato eh, la scorsa. смятам да представя акта за малки бизнес не само в парламента и в държавите членки. Миналата седмица бях в Рим. След два дни ще представя новият е, господин МСП в Великобритания, след това Франция, Германия, Испания и България. България вече съобщи, че възнамерява да назначи господин или госпожа малки и средни предприятия, последствие на предложението направено от Европейската комисия. Вече получаваме положителна обратна информация от много страни и от много местни органи на власт. Друга една идея, която развиваме по отношение на държавите членки е веднъж годишно – да се провежда неформален съвет по конкурентна способност, където да обсъждаме единствено политики за подкрепа на бизнеса и предприятията. Така че става въпрос за поредица конкретни инициативи, насочени към изследване на начина по който се прилага акта за малкия бизнес и насърчаване на държавите членки да направят нещо в полза на малките и средни предприятия. В е, съобщението има и други обхванати въпроси. На първо място искам да кажа няколко думи за упростяването. Да станеш предприемач трябва да бъде много по-лесно и по ефтин отколкото е днес. Вярно е, че е постигнат известен напредък, но ние трябва да продължим. Целта е човек да може да създаде предприятие в рамките на 3 дни, като похарчи не повече от 100 евро за тази цел – Искаме също така да направим необходимото даването на разрешителни лицензии да отнема много по-малко време, отколкото в момента. С други думи, моята цел е всичко това да се постигне в рамките на 30 дни. С други думи, ако искате да очредите фирма или предприятие, не би трябвало да има излишни препятствия по пътя ви, които да ви разколебаят във вашето решение и да се откажат от създаването на предприятия. Трябва също така да разгледаме и достъпа до кредит. Необходими са повече ресурси за малкия бизнес. Търсим нови гаранции за кредити, които да подкрепят е, инвестирането в растеж. И това ще бъде част от е, следващото финансово програмиране. Искаме също да постигнем един истински пазар на рисковия капитал в Европа в крайна сметка. Особено важно е това за участниците в рисковия капитал да осигурят е, финансови ресурси за най-новаторските предприятия. И аз работя много, в много тесни е, отношения с господин Бърние по този въпрос. Искаме да направим така, че до 2012 година вътрешният пазар да бъде реалност и за рисково-капиталовите предприятия. Необходими са ни финансови инструменти на европейско ниво. Те трябва да бъдат много по прости. Трябва да премахнем излишните административни изисквания и проверки, които се извършват два или три пъти. Искаме да направим необходимото всички финансови посредници да могат да използват европейските финансови инструменти и да дадем възможност на банки с по-низки нива на капитализация – да се включат. Искаме информацията да се качва в интернет, за да може всеки да има достъп до информация за финансовите ресурси. И тази информация трябва да бъде не само на английски, френски и немски, а и на родните езици на предприемачите, защото не можем да приемем зададеност, че един, едно микропредприятие ще има в състава си е, задължително човек, който да говори различни езици от своя национален език, както и да познава достатъчно добре финансовия жаргон. Друга много важна тема, която ще разглеждаме е достъпа до пазара. Трябва да насочим работата си към обществените поръчки. В тази област има още много какво да се направи. Необходимо е да се въведе кодекса за добра професионална практика, предложен от комисията през 2008 година. Много държавите шейки все още не са приели този кодекс на професионално поведение – Остават още 16 държави членки, които трябва да го направят. Само 11 до сега са го направили. И това е пазар, който срещу са представлява 70% от европейския БВП, така че трябва да бъде в достъпен за МСП. Говорим и за електронни обществени поръчки, за упростяване на процедурите. Всичко това са средства, които могат да бъдат ползвани от всички договарящи органи. Трябва да помислим и за преразглеждането на директивата за обществените поръчки, Разбира се, важно е също да се помисли и за потребителите, и за това как те да получават правилната информация. Малките и средни предприятия трябва да могат да информират потребителите за происхода на продукта и съответствието с законодателството, свързани с екология или здравеопазване, например. И всичко това трябва да бъде още в подготвителния етап на производството на такива продукти. Говорим и по етикета, който да показва происхода на страната. Говорим за насоки за държавите членки и малките и средни предприятия, за да е сигурно, че се изтъкват характеристиките на продукта, включително происхода на тези продукти. Продължаваме и дискусията по този въпрос с парламента и съвета. Не трябва също така да забравяме, че трябва да имаме определени правила за борба с нелоялните търговски договори. Това е отрешаващо значение за конкурентоспособността на малките и средни предприятия, защото много често те се оплакват, че им се налага приемането на неблагоприятни условия, защото са в слаба позиция за преговаряне. Това е явление, което комисията трябва да разгледа и да излезе с законодателно предложение, ако е необходимо, защото ние сме наясно със значението на този въпрос. Друг важен въпрос е международното представяне на малките и средни представяне, малки и средни предприятия. Искаме да се гарантират е, разплащанията на международна база. с възможности за застопоряване на банкови сметки. В момента 60% от трансграничните плащания остават е, неизвършени, което е крайно неприемливо. Това означава, че е много трудно да влезеш в търговски отношения с други страни. През втората половина 2011 година ще бъде представена нова стратегия по е, интернационализацията, като например инструменти за достъп до международния пазар, къде ще се даде важна информация на предприятията, за да могат да получат достъп до определени пазари. Трябва да повишим възможността за използване на екипите за достъп до пазара за предоставяне на повече информация на МСП. Накратко, това е всъщност е, съществената част от акта за малките и средни предприятия. Сега искам да мина на темата за суровините. Това е друг е, стратегически въпрос за економиката и е много важен за конкурентоспособността на нашите предприятия. Знае, че този въпрос е обсъждан току-що от вас. Господин Бутикофер подготви документ по тази тема. Бих искал да повторя тук пред вас, че нашето съобщение за суровините разглежда както въпроси в моя ресор, както и въпроси, които попадат в правомощията на комисарите Чолю и Барния, свързани с селското стопанство и търговията. Важно е да се подобри финансовата ефективност на пазара на суровини и да се избягват колебанията по него. Въпросът е обсъден в рамките на Г8 и Г20. Сега искам да се спра на някои по-стратегически аспекти. Знаете, че аз определих три стълба. Единият от тях е свързан с намирането на суровини извън Европейския съюз. На второ място устойчиво добиване на ресурси в Европейския съюз и на трето място рециклиране и ефективно използване на ресурсите. Прилагането на стратегията от 2008 вече доведе до определени резултати, като изготвянето на списък от 14 е, важни суровини в е, Европейския съюз, разработването на търговска стратегия, насърчаването на разработването на инструменти, е, както и научно-изследователски възможности в рамките на седмата рамкова програма. Целта е също да се изяснят въпросите, свързани с добива на суровини в места, които са в рамките на Натура 2000. Ние представихме списък от 14 суровини, по наше мнение. Някои от тях Всъщност този списък може да бъде удължен и търсението през 2030 е, може би ще бъде три пъти по-голямо, отколкото е, сега. Ние следим развитието на пазари за съществени суровини, за да видим какви мерки е, трябва да предприемем. Намерението ми е този списък да се преразглежда редовно, той да бъде удължаван или съкръщаван. Ние непрекъснато ще следим този списък. Производството на съществени суровини в Европейския съюз е на много ниско ниво. Това не означава, че няма потенциал в Европа. И имаме проект, който предвижда да се насочим именно към разработването на повече такива възможности в Европа. Аз работя много усърдно и в повършните аспекти. Смятам в документа да бъде включени и, глава, свързана с, суровините. Става дума за документа споразумението между Европейския съюз и Африка, е, което е част от тази стратегия. В също успях да включа и в преговорите между Европейския съюз и Русия въпроса за суровините. Този въпрос беше разискван в Рим миналата есен, миналата седмица беше обсъден на срещата ни с представители на Руската федерация, федерация и на следващата ни среща в Санкт-Петербург също ще се разисква тази тема. Там ще имаме среща с министъра на индустрията на Русия. преди май аз ще посетя Латинска Америка. 15 години изминаха от последното посещение на комисар по индустрията в, в този е, регион и е, ще фокусирам вниманието си върху суровините. Разбира се, ще бъдат разисквани и други въпроси. Но сега говорим с суровините. Що се отнася до външното измерение, на суровините. Ние ще работим по търговската политика, свързана с суровините и тази тема ще се стремим да я включим в двустранни и многостранни споразумения. Трябва да приоритизираме ограниченията върху износа в тази област. Сега да се спре на втория стълб и какво можем да направим в Европейския съюз. Тук също може да се свърши важна работа, защото разполагаме с съществени природни богатства и трябва да разгледаме правилата, свързани с добивната индустрия. Европейската комисия е готова да улесни обмена на най-добри практики. Бяха публикувани наскоро основни насоки, свързани с Натура 2000 и там се казва, че не трябва автоматично да изключваме добива а, на суровини от а, места, включени в а, Натура 2000 или в близост до тях. Третият стълб е, е свързан с това, какво можем да направим в Европа в сферата на научните изследвания и иновациите. Аз съм убеден, че разполагаме с а, интелигентни хора. Ние а, говорим за суровини, които ако не бъдат рециклирани, просто а, се пилеят. Ние а, от страна на комисията искаме да сърчим а, рециклирането на тези суровини и ще работим по законодателен акт, а, свързан а, с а, моторните превозни средства, които са стигнали с края на своя ресурс, както и на електрооборудване. Европейския парламент ще бъде ангажиран в всички тези дейности. В заключение, целта ни е да запазим конкурентоспособността и заетостта в Европа и трябва да можем за това да осигурим производството в бъдеще и да отговорим на потребностите на съвременното общество. Това е приоритет и аз няма да жаля усилия в това отношение. Когато говорим за суровините, трябва да разполагаме с ефективна стратегия, която да дава съществен принос за нашите потребности, която да помогне на нашия бизнес, в неговата дейност. Ние не искаме да се стига до увеличаване на цените, но същевременно искаме да гарантираме и опазване на околната среда. Така че трябва да балансираме между защитата на бизнеса и защитата на околната среда и а, това отношение ще разчитам на сътрудничеството на Европейския парламент. Съжалявам, че говорих толкова дълго. Очаквам вашите въпроси и коментари. Благодаря, господин комисар. Благодаря за информациите по двете теми. Имаме около десетина желащи да се изкажат. Моля колегите да спазват времето за говорене от една минута, за да може и комисара да има възможност да отговори госпожа Херцог. Uh, Господин председател, ще бъда съвсем бързо. Благодаря, господин комисар, за това, че бяхте днес при нас и обсъждахте тази, тези важни теми. Може би няма да се изненадавате, ако повдигна въпроса по отношение на е, преработката на акта за малки бизнес. В рамките на една минута ще се опитам да бъда съвсем кратка. Искам да благодаря за вашата реакция в, е, е, по писмения въпрос, по устния въпрос, който бе повдигнат миналата седмица – от колегите за, от групата за малки и средни предприятия. Въпросът ми е, какво може да направи парламент и конкретно нашата комисия, за да подкрепи е, вашият ангажимент за да се постигнат резултати по акта за малкия бизнес. Защото малките и средни предприятия очакват резултати, а не съобщения сами по себе си. Благодаря. Супер, Благодаря, колегата Рюбих. Аз също искам да благодаря на комисара, защото акта за малкия бизнес е, трябва непрекъснато да бъде поставен на дневен ред, особено що се отнася до оценката на въздействието. Във връзка и с повишаването на въглеродните емисии, на прага за въглеродните емисии от 20 до 30%, какво означава това за предприятията? Това означава, че има отстъп от големите индустрия, от големите работодатели. И тук бих искал да знае от ГД промишленост какви ще са последствията за този 30%, от този 30% прак. На второ място, какви са рисковете за малките и средни предприятия? когато говорим за рисковия капитал. Е, целта до 2020 е, година е малките и средни предприятия да има 20% рисков капитал. Какъв, какво би било, какви, какви биха били последствията за ликвидността на тези предприятия? Жан Ипляр, благодаря, господин комисар. Аз съм съгласна с вас, че малките и средни предприятия са много важни а, за цялата ни промишленост, включително и по отношение на иновациите. От сектора за сектора е важна бюрокрацията. За нея по отношение на нея има много оплаквания и аз искам в този смисъл да задам следния въпрос. Съгласна съм с госпожа Херцог, че трябва да се застъпим повече за малките и средни предприятия. Преди две години говорихме много за тахографите и задължението за въвеждане на тахографите. Тогава ставаше дума за малките товарни камиони, които също трябваше да, да монтират тахографи. Имаше предложение, парламента ги подкрепи, т.е. Е, малките товарни камиони трябваше да бъдат и можеха да бъдат а, е, освободени от въвеждане на тахографите. Прага беше 50 км, сега обаче минималният праг е 150 е, км. Моят въпрос е как ще реагира комисията на този прак. Ние дискутирахме в парламента този въпрос, но нямаме реакция от комисията. И така моят въпрос е, нашите малки и средни предприятия трябва да намерят правилния баланс. Къде се намираме в момента? Какво мога да кажа аз на моите е, избиратели? С какво какви ще са последствията, какъв ще е отговор от комисията. Госпожа Кавалио. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя и да благодаря на комисаря. Имам въпрос за връзка, Имам въпрос за връзка с акта за малкия бизнес. Както казахте, малките и средни предприятия са водещ, имат водеща роля за създаване на работни места. Въпросът ми е, не можете ли да отидете малко по-нататък по отношение на работните места за младите хора Иновационните МСП могат да бъдат особено важни за създаване на работни места за млади хора. В много европейски страни има много сериозен проблем с безработица сред младеща. Зная, че това е проблем много близък до сърцето ви. В съобщението обаче не показвате много сериозна амбиция. Говорите за схеми за мониторинг, определена най-добри практики и други бъдещи инициативи, но не говорите много амбициозно по този въпрос. Имате ли други идеи? Има държави членки, които всъщност е, имат най-добра практика в този аспект. Госпожа Кастио, Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че сте днес тук и говорихте по всички тези въпроси. Ще бъда съвсем кратка. На първо място по въпроса за малките и средни предприятия. Това е всъщност въпрос на конкурентоспособност, който касае всички предприятия, но нека за сега да се съсредоточим върху МСП. Има няколко въпроса, които ми се иска да вземете предвид, които са не по-малко важни от тези, които споменахте. Важно е пазарите на труда също да бъдат по-гъвкави. Предприятията не могат сами да реагират. А гъвкавостта на пазара на труда всъщност е, задушава всякакви възможности за предприятия, когато липсва, особено за малки и средни предприятия. Така че ако говорим за гъвкавост, е необходима ни е гъвкавост и на пазара на труда в този контекст. Следващия важен въпрос вътрешният цифров пазар. Вътрешният пазар има няколко проблема, но основни от тях са фрагментацията, когато говорим за правата на потребителите, например правата на интелектуална собственост. Това са съществени основни въпроси и малките и средни предприятия наистина ще могат да се развиват много добре благодарение на вътрешния цифров пазар. Друг един въпрос, свързан с предишното изказване. Нещо, което е определено интересно за мен – emprendedores en Estados Unidos tuvieran una posibilidad de desarrollo eh, concretada en acciones de ese tipo. Може ли да е, мислим за система за данъчно-политическа идентификация на малките и средни предприятия? Това е особено важно за младите предприемачи. Би било много интересно. Е, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисара за това, което каза за акта за малкия бизнес. Има особено два елемента, на които се спря коментара, а именно подобрените възможности за финансиране на малките и средни предприятия. И освен това, директ... разпоредбите на директивата за възможност за по-добро финансиране на малките и средни предприятия. Няма съмнение, че е много трудно за малки предприятия да участват в обществените поръчки, да участват в а, търговете и в рамките на тази директива трябва да облегчим възможността на малките и средни предприятия да участват. А, трябва да намалим прага, изискването за прага на капитала на тези предприятия, защото много от тях не могат, нямат право по дефиниция да се включат в обществените поръчки. А, казаха се някои неща за административните тежести. И това е мнението, мненията, които чуваме от много държави членки. Опитът ни сочи, че законодателството, което правим тук в парламента и в съвета и в което участва и комисията, предпоставят нови административни тежести за малките и средни предприятия. И тук трябва да помислим много да облегчим малките и средни предприятия да могат да участват в обществените поръчки. Някой председателят, някой трябва да ми обясни как да управлявам времето. Аз много ми е трудно всички да се изкажат и да дам думата на комисаря. Така че тук трябва да прекратим с изказванията. С изказванията. Господин комисар, е, някои въпроси бяха поставени и аз бях загрижен, като чух, че директивата за обществените поръчки от 2000 2012 година трябва да трябва да бъде преработена. 12, 15 милиарда евро се намират някъде в банките. Това е страхотен капитал. Ни тези, този капитал не достига своето предназначение, именно малките и средни предприятия. Вие говорихте за господин или госпожа а, МСП. Моят въпрос е, кога ще имаме конкретни предложения по отношение на малките и средни предприятия, така че те да могат наистина да се задвижат, наистина да получат добри економически условия за развитие? Грация, президенте, грация, комисарио. Велошементе. Благодаря, господин председател, господин комисар. Няма да отнема много време. Първо, относно плащанията. Ние одобрихме а, е, директивата и мисля, че би било полезно да има инициатива за прилагането на тази директива. Знае, че е предвиден срок от 24 е, месеца, е, но малки и средни предприятия с проблеми с наличните средства и липса на достъп до, до, до заеми, имат затруднения и затова трябва да призовем към прилагане на директивата. Какви инструменти ще се използват за достъп до публичната администрация? Знаете, че администрацията работи с по-различни темпове от тези на малките и средни предприятия и тук е необходимо да се предприемат конкретни мерки. На трето място, много важно е да насърчим младите предприемачи, да има промяна в поколенията предприемачи, но да се гарантира същевременно и приемствеността в малките и средни предприятия. Такава често липсва, когато собственика спре да управлява бизнеса, той изчезва. Затова трябва да насърчим младите хора да се занимават повече с а, тези въпроси. Господин председател, искам да кажа, че аз няма да говоря. Отказвам се поради факта, че нямаме време, но имам предложение да, по, за бъдеще да управляваме по-добре времето за изказване. Председателя, да, наистина имате право, но аз се опитвам да направя най-доброто от създадената ситуация. Искате ли все пак да кажете нещо. Е, две неща искам да подчертая най-напред. Ясно е, че проблемът е на равнище държави членки. Що се отнася до акта за малкия бизнес? Трябва да помислим дали трябва да окажем натиск върху държавите членки, за да могат те наистина да вземат на сериозно този законодателен акт. Мисля на второ място, че господин комисаря представи добри идеи, но има неща, които липсват. Angel Investment, например, въпроса за обществените поръчки и достъпа до тях на малките и средни предприятия. Това, тази тема трябва да се задълбочи. Предприятията, които се изнасят от Европа, този проблем също трябва да се осветли. Е, нещата трябва да се поемат по-амбициозно. Госпожа Сартори. Господин председател, разполагам само с 30 секунди и мога да попитам едно нещо комисаря. Дали сме успяли да фокусираме дебата върху бизнеса, както в нашата комисия, така и в Европейската комисия. Защото в парламента нещата сега са насочени не толкова до индустрията, а до други сфери. В предложението ви за акта за малкия бизнес виждам, че има възможност това да се промени. Трябва да има правила, които да гарантират упростяване навсякъде. Възможно ли е това? Господин Квадрес. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин комисар, за това интересно и важно предложение. Поздравления и а, на господин Калея за неговото назначаване. Надявам се да бъде също толкова ефективен, колкото неговите предшественици. Успеха на едно малко или микропредприятие предприятие е да може да се развие, да стане средно по големина предприятие. Но доста често малките предприятия са наказват от трудовото законодателство за това, че са малки. За това за фирмата може да е трудно да премине от етап на малко предприятие към етап на средно голямо предприятие. Има също проблеми с данъчното законодателство, което също е наказание за малките предприятия. Има толкова много тежести върху малките предприятия. За това, господин комисар, какво смята да направи Европейската комисия, за да създаде възможност за успешното преминаване на едно малко предприятие към средно голямо предприятие. Защото е необходимо да се натрупа определена критична маса, за да се получи растеж. Госпожа Уисков. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз много се зарадвах, че в началото казахте, че няма конфликт между екологични мерки и използването на природните ресурси в Европа. Всъщност ние можем да се самозадоволяваме с ресурси, По-късно обаче в изказването си вие казахте, че трябва да се променят правилата и там споменахте Натура 2000. Е, е, това е класически пример за това как не прилагаме принципите за устойчивост е, на околната среда, като същевременно поддържаме конкурентоспособността. Затова искам да ви запитам, Наистина ли е, смятате ли, че е, този конфликт трябва да бъде разрешен? Госпожа Макес. Благодаря, господин председател. Има водеща инициатива за ефективност на ресурсите. Този въпрос ще бъде разработен и по-подробно в пътната карта. Ще бъдат предложени всякакви възможни инструменти в тази пътна карта. По какъв начин съобщението за суровините е свързано с тази пътна карта. Аз приветствам вашата инициатива по суровините. Мисля, че това е една много добра идея да имаме собствен модел за това как да се справяме с проблема за суровините, дали в международен аспект или европейски. Но какви са инструментите, които предлагате, особено по третия стълб? Тези инструменти са насочени към ефективност или ефикасност на ресурсите – или ще бъдат свързани с пътната карта по ефективност на, ресур... на суровините. Мисля, че нещо, което не е споменато в инициативата за суровините, е аспекта на ефикасност на суровините. Приветствам факта, че включвате материалите на биооснова. Защото ако ще говорим за заместване на оскъдните материали, ни трябва такива материали на базата на биологичен происход. Можете ли да обясните защо сте включили и двата аспекта, което разбира се аз подкрепям? Благодаря, господин комисар. Не смея да ви помоля да отговорите на всички въпроси, но можете ли в рамките на 5-6 минути все пак да го направите? Може би да ни дадете просто същината, пък по-късно да ни дадете отговорите в писмен вид. Благодаря за тази възможност. Е, въпросите са толкова интересни, че до полунощ бихме могли да ги обсъждаме, но това беше само шега. Благодаря за най-разнообразните е, мнения и въпроси и ще се спра на някой от тях. Що се отнася до политически аспект? мога да кажа, че сега, в рамките на економическата политика на Европейския съюз, искаме да създадем една инициатива, която да е от полза на реалната економика. Какво означава това? Искаме да се отръпнем от една исти, от една изключително финансово ориентирана политика. Искаме да, на, да създадем добри предпоставки за развитие на економиката и на предприятията. Искаме да облегчим предприятията, искаме да създадем нов модел за европейските предприятия, които да замърсяват все по-малко и да работят все по-ефективно. И това всичко на базата на Лисабонския договор. Тук се опираме на социалната економика, пазарна економика и искаме да се опитаме да създадем в този смисъл нови работни места, особено за младите хора в Европа. Тоест, искаме да създадем, да запазим предприемачеството като система, като мотив, но в същото време тази система трябва да бъде устойчива. Не всеки младеж би могъл да работи в администрацията би трябвало все повече да поощряваме младите хора да стават сами предприемачи. Това трябва да се поощрява. Тази дейност трябва да е в основата на нашите по-нататъчни размишления и усилия. Миналата седмица парламентът прие един много важен документ, свързан с акта за малкия бизнес. И тук е именно мястото, където различни партньори, включително Европейския парламент, могат да работят заедно. Заедно трябва да намерим решения на проблемите, а също така и средства за финансиране на отделните инициативи. Въпросът за финансирането е също много важен. Как банковото дело може да предлага по- достъпни продукти за малките и средни предприятия. Това също е много важен въпрос и тук имаме значителни дефицити. Европейската инвестиционна банка би трябвало да си сътрудничи по-добре с отделните национални тър, е, търговски банки. Може би някои от вас знаят, че Лондонската борса е заинтересована от финансови инвестиции в областта на малките и средни предприятия. Това е хубава новина. Аз поканих на форума по малките и средни предприятия човека, който отговаря от Лондонската борса за развитието на малките и средни предприятия. Хубаво е, че Лондонската борса се интересува от този а, форум и се надяваме, че тя ще предприеме конкретни инициативи, насочени към малките и средни предприятия. На въпроса на господин Кавайо за кредитните гаранции. Кредитните гаранции трябва да бъдат подсилени поощрения, а също така и прага за а, рисковия капитал. Този въпрос заслужава нашето внимание и по-подробното по му разглеждане. Достъпа до кредити може да бъде улеснен, като въведем системата за обслужване на едно гише и то да я е въведем навсякъде в Европейския съюз. Така ще отговорим конкретно на нуждите на предприятията. Имахме кризата, имаше е, тук там е малки и средни предприятия, които фалираха. Ето защо в нашия документ сме казали, че ще дадем втори шанс на предприятията. А то, и, и то именно чрез удължаване на 3 годишния срок да изплатят, а именно предприятията да изплатят своите задължения, своите дългове. Тук предвиждаме облегчения за малките и средни предприятия, когато става дума за създаване на такива. Както и преди, е, трябва да подчертая, че комисията тук не отговаря, не може да се намесва в този вид законодателство, прерогатив за, върху него имат държавите членки. На срещата в Рим, италианския, италианският министр за малките и средни предприятия помоли за по-бързо третиране на въпроса по отношение на правното регулиране на, на тази материя в Италия, в Федералната република, в България. Ние сме отворени за различни предложения. Както казах, в тези страни ние ще се опитаме да поощрим инициативите. Малките и средни предприятия трябва да са по-адаптивни и по-конкурентоспособни. Те трябва да имат възможност за развитие. Ние често сме говорили за кластърните модели. Чрез тези модели ние се стремим към растеж. Искаме да дадем възможност за растеж на малките и средни предприятия. Поръчали сме изследвания в тази област, а именно за това как може да поощрим създаването на тези на такива кластери на практика. Това би благоприятствало и иновациите. Друга важна точка. По нея говорихме <clears throat> с комисар Василио. Това е образованието и обучението. Това е също важен и интересен въпрос. Обучението на младите хора за навлизането им в бизнеса. Имаше и други конкретни въпроси за създаване на административни облегчения и законови облегчения за малките и средни предприятия. Би трябвало малките и средни предприятия без проблеми да получават информацията, която им е нужна и да изпращат информацията, която се изисква от тях. Би било, а, би било възможно и би трябвало да стане възможно тези доклади от предприятията да се изпращат само на едно място, а не да се изпращат дублирано. За това информацията, която засяга малките и средни предприятия да бъде на разположение на, на всички езици на държавите членки, това също е много важно. Ние помислихме и за таксите за достъп за малките и средни предприятия, за създаване на малки и средни предприятия. За по този въпрос мислихме и доста неща направихме. Особено, що се отнася до малките и микропредприятия. prima di passare alle materie prime. Mi pare di aver risposto complessivamente a. Преди да се спре на въпроса за суровините, искам да видя дали наистина отговорих всички въпроси за акта за малкия бизнес. Има още един въпрос. А именно за въглеродните емисии и неговия прак докато няма глобално общо споразумение. Мисля, че имаме реалистичния шанс в Европа да надвишим прага на 20%. Но това е трудно. Трудовия пазар в Европа е доста силно регламентиран и мисля, че тук бихме могли да въведем много облегчение – а също така и по отношение на колективните трудови договори може да се мисли за об, об, облегчение. Сега на въпроса за растежа на малките предприятия и за това те да не бъдат наказвани чрез данъчни задължения, мисля, че тук отново ще се спра на възможността за образуване на кластери. Тук малките предприятия биха могли да намерят облегчение. Сега искам да се спра на въпроса за суровините. Натура 2000. Това е важен въпрос. Не бива да бъде поставен под съмнение. Натура 2000 няма да бъде променена по отношение на конкретния въпрос за urban mining. Това е съвсем нова дискусия. Това е нова тема. И на фона на демографските проблеми, на застаряващото население и на екологичните проблеми, на здравеопазването, това са все фактори, които трябва да бъдат взети предвид. Рециклиране на суровини. Това е нещо, което не може да бъде разглеждано отделно от опазването на околната среда. Тук естествено трябва да вземем и резултатите от научния сектор. Как да бъдат изхвърлени кружките, например, как да бъдат рециклирани такива отпадъци. Ако не използваме тези ценни суровини, които се съдържат в такива отпадъци, би било много жалко. Но тук е, науката трябва да каже своите предложения. Предложението на госпожа Меркес е много разумен, разумно и аз го приветствам, ще го взема предвид. Енергийната ефективност. Това е важен въпрос и той въжи за цялата проблематика на свързана с суровините. Темата никога няма да бъде приключена. Нещата непрекъснато се намират в движение, идват все нови, нови идеи и инициативи. Но всички инициативи в тази област ще бъдат съгласувани с парламента. Парламента може да дава предложения ще, имаме, ще имате със сигурност дебати в пленарна зала и ще имате възможност за изказване на конкретни предложения. Сега по въпроса за това какво може да допринесе конкретно парламента. Аз дълго време съм бил депутат и ми е трудно да сме на перспективата, но наистина какво може да направи парламента? Парламента може да оказва натиск върху съвета. Може да се опита да го да повлияе върху решенията на съвета и не бива да се отказва. Сега тази директива за забавяне на финансовите услуги и на плащанията трябва да се окаже тук натиск да се решат отворените въпроси. Когато парламентът бди и непрекъснато се занимава с въпроса за малките и средни предприятия, за мен нещата ще са много по-леки. Но зная, че тук трябва да приключа. Давам думата на председателя. Председателят, благодаря на комисаря, председателят благодаря любезно и на преводачите. Много ви моля, обръща се председателя към депутатите, напуснете тихо и бързо залата, защото има среща на координаторите. В противен случай няма да си свършим работата. Excuse me, but it's so much. Don't worry, don't worry. No, no.